Колеги, мисля, че трябва да започнем заседанието. За втори път по време на унгарското председателство сред нас е министър Томаш Фелеги, който наред с други неща отговаря и за регионалната политика. Много сме ви благодарни, че ни предложихте и че ще докладвате до къде е стигнало председателството по отношение на политиката на сближаване. Господин министр, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, дами и господа, госпожо председател, уважаеми евродепутати. Добър ден на всички, които са в залата или следват нашата дискусия по интернет. Много се радвам отново да бъда тук в вашата комисия – и да ви осведомя за напредъка и задачите, които предстоят пред нашето председателство. Както се договорихме през януари, или поне по начина по който аз тълкувам обмена на становище между нас, ние се споразумяхме да организираме още една възможност за дискусии, когато да мога да докладвам пред вас за напредъка по важни политически въпроси и да ви разкажа какви други задачи ни предстоят. Мисля, че е очевидно, че ние сме в началото на нова ера. Економическото състояние на Европейския съюз ясно показва, че кохезионната политика трябва да продължава да се развива, за да бъде Европейския съюз успешен като глобален економически участник. Кохезионната политика трябва да бъде още по-ефективна, отколкото бе до сега така че да подпомогне страните да наваксват и да повишават конкурентоспособността си, за да се повишава качеството на живота на европейските граждани. Има само един начин, по който Европа може да постигне успех. И това, ако всички ние вземаме предвид териториалните аспекти, когато изпълняваме стратегията. Винаги трябва да имаме предвид местната специфичност на отделните региони, когато формулираме стратегии, изпълняваме програми или изпълняваме процедурите по мониторинг. Ако искаме успешно и ефективно да изпълняваме целите на стратегията Европа 2020, както и на политиката на сближаване, винаги трябва да гарантираме, че присъства и териториалния аспект. Унгарското председателство иска да постигне истински напредък в тази област, чрез приемане на преработената програма, документа ТН 2020. Ние обмисляме приноса на комисията и на парламента като много важни. Смятаме, че ще работим в е, Ковизионната политика, имайки преди териториални аспект. Една от основните цели на тази политика е да повиши дебата по отношение на соките в бъдещето на тази политика. Ние бихме искали да подпомагаме процеса по такъв начин, че от предложенията, направени от петия доклад от ноември 2010 година, да стигнем до конкретни действия, договорени от всички държави членки. Ние имаме визия за бъдещето на политиката на сближаване. Това е политика, която се съсредоточава към върху целите на Европа 2020 и солидарността. Политика, която е ориентирана към резултатите, ефективно по отношение на разходите и която работи с възможно най-малка бюрокрация и е насочена основно към потребителите, както и има лесни за ползване процедури от страна на бенефициентите. Нека да преразгледам резултатите, които е постигнало до този момент градското председателство. Ще наблегна само на няколко важни момента. На базата на постиженията на нашите партньори в е, тройката и докладът и петия доклад, ние подготвихме заключенията на съвета, които бяха прияти от съвета по общи въпроси на 21 февруари 2011 година. Каква бе целта на тези заключения? На първо място да се отговори на представените в доклада аргументи. На второ място да се обобщи в кои области държавите членки успяват да постигнат консенсус. Тези заключения очертават всички области, в които държавите членки са постигнали договореност. На първо място договорено бе, че кохезионната политика е много важен инструмент за интегрирането и е успял до голяма степен да намали териториалните различия в Европейския съюз. Държавите членки искат да избегнат подкопаването на постигането на целите на сближаването и целите на стратегията Европа 2020. Ако изпълним тези цели, те не би трябвало да подкопават тези две отделни политики и стратегии. Държавите членки също така се договориха че прогнозният характер на такава една политика трябва да се повиши. Винаги трябва да взимаме предвид регионалните, национални и местни специфики, но също време тази политика трябва да има и един интегриран подход. В заключенията на съвета държавите членки посочиха необходимостта от прозрачна регулаторна рамка. Също така подчертава, че изпълнението трябва да бъде по-ефективно и по-ориентирано към резултатите. На 21 феврари 2011 година за първи път е, видяхме дебатите в съвета по общи въпроси на политиката за сближаване. За първи път е, се подчерта, че Изпълнението трябва да бъде опростено и в допълнение към тематичната концентрация е необходимо да се гарантира гъвкаво за държавите членки и за регионите. Държавите членки също така подчертаха необходимостта от ориентиране към резултатите и ефективност по отношение на разходите. Унгарското председателство организира също и други срещи между 29 март и 1 април тази година за държавите членки и бъдещите държави членки. На заседанието на 29 и 30 март генерални директори, отговарящи за териториалното развитие, направиха преглед на териториалната програма и по този начин подготвиха приемането на документа ТА 2020 през май. Другата конференция на 21 на 31 март и 1 април касаеше бъдещето на политиката на сближаване, тематичното съсредоточаване и подхода ориентира към разходите, към резултатите. Председателката госпожа Хюбне също взе участие в тази конференция. В заключение можем да кажем, че една от най-важните и спешни задачи е подготвянето на регламенти на време но също времено и създаването на една обща позиция по най-важните въпроси. Говорейки на базата на миналия опит, винаги ни било необходимо много време за възстановяването на обща позиция. Необходимо е да имаме достатъчно време, за да стартираме програмите в периода след 2014 година. В бъдеще трябва също да насочим вниманието си към териториалните аспекти. На конференцията, организирана за бъдещето на кохезионната политика, всички участници се съгласиха, че е необходимо да се проявява гъвкавост, както и за значението на регионалните и местни специфични особености. Това е важно, защото местните потребности и характеристики трябва да бъдат отчитани. Не трябва да съчетаваме тематични приоритети с разходни категории. Всички участници се съгласиха, че подход ориентиран към резултатите е правилният подход. Те обаче изразиха опасения за новата система на условности. Те подчертаха необходимостта от едно общо тълкуване, както и необходимостта да се избегват нови административни натоварвания. Те казаха, че единствено тези нови условности могат да бъдат прияти, при които участниците могат да оказват влияние, защото принципа на субсидиарност и партньорство трябва да бъдат приети като един собствен подход. Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд трябва да бъдат хармонизирани и тази хармония трябва да се поддържа. Много участници изразиха своите притеснения относно различни набор от условия, които се въвеждат при тези два фонда повечето от участниците отхвърлиха използването на отрицателни стимули и подкрепиха използването на положителни стимули. Всички участници съгласиха, че тематичната концентрация е правилният инструмент за създаване на критичната маса, която ще даде възможност за осъществяване на реална промяна и повишаване на ефективността при използването на фондовете. Те също така се съгласиха, че това ще служи на една по-опростена и прозрачна система. Освен това се съгласиха за използването на интегрирания подход и поддържането на Европейския социален фонд като инструмент на политиката на сближаване. Що се отнася до предстоящите задачи, бих искал да отчертая някои от тях, Продължават някои спорни въпроси, които се посочват и в заключението на съвета. ословностите, системата на стимули са едни от най-дебатираните въпроси. Това са приоритетите и ние искаме да се съсредоточим върху тях през следващите седмици. Бихме искали да видим поне проекто правила колкото се може по-скоро и искаме да постигаме една обща позиция по най-важните въпроси, също възможно най-скоро. Чрез приемането на документа ТА 2020 ще създадем една териториална връзка, която гарантира успешното изпълнение на стратегията Европа 2020 и политиката на сближаване. Що се отнася до темите на заседанията на работните групи, стратегическо планиране, механизми на изпълнение, интегриран подход и ориентираност към резултатите. Това са основните теми, които ще бъдат включени в програмата на работните групи на съвета. Искаме да чуем всички въпроси и опасения, които имат държавите членки. Искаме да получим информация от Европейската комисия, като по този начин съкратим времето за преговорите по законодателните предложения. След това искаме да обобщим всички въпроси и отговори от страна на комисията в един документ. Всички мнения и позиции, които съберем, ще бъдат интегрирани и ще бъдат включени в програмата за неформалната министерска среща, която ще се проведе в Геоделио на 19 и 20 май тази година. И накрая бихме искали да имаме и заключение на председателството. Това е начина по който унгарското председателство възнамерява да подготви дебата за бъдещето на кохезионната политика, който след това ще бъде продължен от полското председателство. Надяваме се, че ще бъдем от помощ, защото ние се договорихме по принципите. Надяваме се, че ще стигнем и по-близо до осъществяване на целите. Цялата тази работа ще ни даде възможност да направим политиката на сближаване по-ефективна, да направим резултатите измерими, изпълнението да бъде по-ефективно и да упростим административните процедури. Много внимателно следим и вашата работа и искам да благодарим на Европейския парламент за подкрепата, която осигурява на, Евро... на унгарското председателство в областта на политиката на сближаване. Изчетахме доклада, подготвен от Маркъс Пипер и искам да подчертая, че съдържанието на този доклад обхваща резултатите на Галското председателство. Има един много важен за нас момент. И там се казва, че политиката на сближаване на Европейския съюз на практика отчасти изпълнява целите на стратегията Европа 2020. И още един момент, политиката на сближаване трябва преди всичко да се насочи към целите, очертани в договора за функциониране на Европейския съюз. Ние приветстваме тези идеи и приветстваме това, че докладът, докладчикът подчертава териториалните аспекти на сближаването и че подкрепя и макрорегионалните стратегии. Това са наистина централните опорни точки на работа на нашето председателство. Има и друг един доклад, който за нас е много важен. Той е изготвен от е, Олдрих Валшек. Той подчертава интегрираното стратегическо планиране в политиката на сближаване – разглежда специалните градски зони и по този начин показва многообразието на тази политика. Бих искал да кажа, че през следващите седмици и месеци ние ще продължим да разчитаме на вашата активна подкрепа и участие в тази работа, както в миналото. Ние сме ви канили, ще ви каним и на бъдещи събития и много се надявам, че ще можете да вземете участие. Благодаря ви за вниманието. Uh, Благодаря, господин министре. Сега искам да дам думата на колегите. Маркос, искате ли да започнете? Ja, danke, Frau Vorsitzende. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин министре. За извънредно ясните ви послания, свързани с бъдещето на структурната политика. И е, за изложението е, на начина по който вие се отнасяте към тези въпроси е, в председателството. Е, искам да се спра на два проблема. Първо условията и второ предложението на комисията за въвеждане на междинна категория региони от 57 до 90% от БВП. Във връзка с условията казахте, че разбирате, че когато се предприемат мерки по линия на политиката за сближаване е, държавата трябва да има възможност да влияе. Нека подчертая, че това е с голямо значение за нас. Е, може би е, има такива проблеми в политиката за сближаване. 11% от средствата са свързани с проблеми и 90% от тези 11% са свързани пък с обществените поръчки. Значи в отделните държави членки има проблеми на това ниво. Също така е в политиката за защита на конкуренцията. Обществените органи все по-често и по-често се занимават с частни въпроси. Така че посланието е много ясно. Направете това, което е необходимо, е, що се отнася до правото за защита на конкуренцията в Европа. Е, създайте смислени правила и следете за спазването на това законодателство. И едва тогава ще се ползвате от европейски средства. Това е много ясно послание и много важно послание за нас. Е, би трябвало да кажете какви мерки ще приемете в тази връзка и какви мерки няма да приемете. Е, разбира се, като има предвид, е, че Европа следва да постигне напредък при изготвянето на тези правила. Вторият проблем, който искам да поставя, е свързан с тази междинна категория. На това се спряхте съвсем накратко. Предложението на комисията е системата да бъде променена, така че региони, които се ползват от голям голямо по обем финансиране, да получат допълнителна финансова подкрепа. Около 19 региона ще се ползват от тези нови възможности. Люнеберг е, е такъв регион в Германия, близо до Хамбург. Там а, нивото а, от БВП е около 80%, така че регионът дълго време ще остане в тази междинна категория, ако бъде прието предложението на комисията. А, говорим за доста богат регион, искам да подчертая. Има и други примери в Европа където не е съвсем сигурно дали такава междинна категория региони би била полезна. Естествено, че тя ще има и своите предимства. Аз все още не съм решил за себе си, но много интересно ми е да чуя какво смята председателството по въпроса. Благодаря, Олджих Влашак. Жени пане министре, Благодаря. Благодаря ви, господин министре позволете да се възхитя от презентацията ви и да ви насоча вниманието към няколко, според мен, важни момента. Ако бъдат подобрени тези моменти, определено последствията ще са благоприятни. На първо място е интегрирания подход и финансирането. Разбира се, знаете, че има предложение за раздробяване на някои фондове, за да се финансират няколко проекта, като се превърнат в а, инструменти за финансиране от типа Джесика. Аз лично съм за обогатяване на инструмента Джесика, за да може да бъде, за, за да, може да бъде използван по-широко в сравнение с останалите фондове. За съжаление, инструментът Джесика в противен случай не би се използвал толкова широко, колкото е замислен. Проектите, наречени 3P, т.е. публично-частни партньорства, също използват финансиране и затова трябва да бъдат по-ясно разчленени условията за техните финансови кандидатури. Благодаря ви. Франсуа Алфонси, Франсуа? Благодаря, госпожо председател. Тъкмо, защото сме на етап да правим равносметка на миналото в кохезионната политика и да мислим за нейното бъдеще, смятаме, че политиката за сближаване в настоящия и вид е белязана от историята. Всъщност тя е белязана от желанието по-бедните региони да се изравнят с по-богатите. И сега виждаме осезаеми резултати на так... в смисъл такова изравняване, което означава, че е, политиката за сближаване е, наистина е политически легитимна. Не трябва ли е, в бъдеще да преминем от е, тази политика на наваксване към е, политика на териториално регулиране? Ние имаме нужда от териториално регулиране. Смисъл, развитието и економиката на Европа трябва да бъдат хармонично разпределени на целия европейски континент, а не едни региони да са по-привлекателни от други. Какво ще имаме след едно-две поколения а, тогава? А, някои зони ще бъдат пренаселени, а в други райони ще имаме а, а, изоставяне, запускане, което ще има своите последици. Затова по тази причина нашата група подкрепя идеята на комисията за една междинна категория региони. Това означава да постигнем качествен напредък от политиката за сближаване, съществувала до сега, а именно целяща да позволи на регионите, които са по-изостанали, да наваксат към политика, тази политика да премине към по-скоро политика на териториално регулиране. В този контекст за нас тази междинна категория има значение и за това бихме искали тя да бъде взета предвид. Господа Смолкова. Това, което казвате, господин министр, аз приемам изцяло, когато говорим за стратегията Европа 2020 или политиката за сближаване, много се радваме, че Унгария е поела инициативата, защото Унгария познава много добре политиката на сближаване. Полша след това ще продължи тази работа. И двете страни са много близо до моята страна, Словакия. Когато говорим за цели, за целеви равнища, ние обикновено намираме някакъв компромис между работата на комисията и съвета. Единственият щекотлив въпрос остава бюджета, когато говорим за определенето на приоритети. Така че аз бих искал да зная какво мисли унгарското председателство, когато стигнем до следващата финансова перспектива как смятате, че трябва да бъде оформена тя? Много често говорим за 5 годишен период, 5 плюс 5 или 7 годишен период на планиране. Köszönöm szépen, miniszter Felegi. First, there is now a new concept in... Много ви благодаря, господин министр. На първо място, в момента има една нова концепция. В е, доклада на Крига има идеята е да спечелим или да загубим. Ако ще се губи, колко? Кое ще бъде задължително за следващата финансова рамка? Втори въпрос. Какво трябва да се съдържа в новия договор за развитие и инвестиция? Може да го нарича по най-различни начини все още, но все пак ще има такъв договор за развитие. Какво трябва да бъде, ще бъде задължително за държавите членки, какво ще бъде задължително за регионите? И накрая, какво послание ще се изпрати на подизпълнителите? Защото една от основните причини за драстичното увеличение на всеки един километр или какъвто, каквато и да е единица от инфраструктурата е много дългата верига от подконтрактори, които дигат цените до космически нива какво трябва да се направи първо, за да се защитят европейските средства и след това по-добре да се използват парите от съфинансиране. Е, Благодаря. Ние, вие не посочихте един важен според мен въпрос за кохезионната политика, а именно въпроса за индикаторите, за показателите, по които се измерва. Какви биха могли да бъдат те? И как се съотнасят към БВП? Новите индикатори, новите критерии следва да бъдат интегрирани по някакъв начин в бъдещата кохезионна политика. Аз съм от централна Франция, около Париж и тя е изключително богат регион като БВП, но разликите са също изключителни има безработица, има бедност. Затова сме толкова ангажирани с тези критерии, както и с екологичните критерии, защото смятаме, че социалното и екологично измерение са взаимосвързани. Благодаря. Господин министр, ще ви дадем 10 минути да отговорите на нашите въпроси, зададени до тук. Давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря много е, и на вас, госпожи и господа, за вашите въпроси и коментари. Е, Първо, от вашите коментари извеждам две много силни послания. Първо, политиката за сближаване – е нещо, което има основополагащо значение за бъдещето на Европейския съюз. И второ, тя е източник на доста емоции, предизвиква и доста въпроси. Това е и добре, и зле. Същевременно всички тези проблеми трябва да станат неразделна част от нашето мислене, от нашето отношение към процесите, чрез които ще се изгради новата политика за сближаване. Мисля, че в резюме мога да отговоря на въпросите ви. А, имаше някои въпроси, а, които не ми станаха съвсем ясни. Много важно е да взема повод от това, което каза госпожа Смолкова. Рамките, е, финансовите рамки и економическите условия, особено в настоящата обстановка. Това ще бъде въпрос с ключово значение за бъдещето на политиката за сближаване. От самото начало на своя мандат унгарското председателство подкрепя подход, според който финансирането на политиката за сближаване трябва да остане на същото ниво, както до сега. Това е, е възлов приоритет за нашето председателство. Kiemelt harmadik dimenziója lett ennek a politikának, ezért eh, ezen a területen. Освен економическото е, сближаване и социалното сближаване и териториалното сближаване е, бе е, добавено, така че сега имаме три различни аспекта. Трябва да има и за трите аспекта еднакво равнище на финансиране. Това е твърда позиция на унгарското председателство. На мен ми се струва, от различните срещи и заседания на министри, на експерти, че тази позиция се споделя от по-голямата част от държавите членки. Разбира се, има и разногласия. Например, по въпроса, който също бе споменат от вас. Дали и доколко да бъде поставено ударение върху наваксването, преодоляването на разликите между по-изостаналите и по-напредналите райони. В политиката за сближаване ние бихме искали да възприемем интегриран подход. Тоест, е, неразделна част от нея трябва да бъдат аспектите свързани с развитието, които иначе биха били пръснати между отделни политики. Това ще бъде много важно предимство без е, което стратегията Европа 2020 не би могла да бъде изпълнена. Така че, съответно, трябва да се помисли и за финансиране. Сега по въпроса за използването на финансовите средства. Дали да има показатели, дали има ориентация към резултатите, дали да има целево отпускане на средства. Казах ви, че унгарското председателство подкрепя е, по-нататъчната употреба на показатели, тъй наречените индикатори. И потвърждавам позицията на нашето председателство. Това направих и в уводното си изложение. Е, в съгласие с мнозинството от държавите членки бихме искали да създадем показатели и условия, върху които държавите членки да могат да оказват влияние и които да са приемливи за тях. Смятам, че политиката за сближаване не може да бъде диктувана отгоре. Тя не може да бъде налагана на държавите членки. А тя, напротив, трябва да бъде съобразена с особеностите на отделните държави. Идеята за териториално регулиране като понятие противостоящо на наваксването, нали, изграждането на конкурентоспособност като противостоящо на традиционното наваксване, мисля, че е, тази е, идея за такова противопоставяне трябва да бъде е, разисквана на политическо ниво и да бъде огледана от всякъде. Потвърждавам позицията ни, е, изразена вече през януари месец и потвърдена на заседанията от е, миналите няколко седмици. Трябва да бъдем логични в действията си. И трябва да наблягаме както на аспекта свързан с наваксване и преодоляване на различията между регионите, така и на аспекта свързан с конкурентоспособността. И двете са необходими от териториална гледна точка. Az igazság az, hogy, е, hogy е, visszatérve az indikátorok kérdésére. Връщам се на показателите. Истината е, че през миналите седмици конкретно javaslatot ebben a kérdésben nem hallottam. След заседанията и на политическо, и на експертно равнище, все още е, не съм е, чул изчерпателно предложение, систематизирано предложение, което да обхваща проблемите в тяхната комплексност. Е, има отделни идеи, подхвърлят се отделни предложения, но няма цялостно предложение. във връзка а, с процеса на вземане на решение в Европейския съюз. Сигурен съм, че такава концепция а, трябва да бъде разработена. Мисля, че ако а, накараме хората да гласуват, те биха подкрепили в момента подобна идея. Но тя трябва да бъде а, така изложена а, в един систематизиран функционален вид, за да бъде приложима на практика. Това е много важно, когато се разисква и новата финансова перспектива. Когато започне дискусията по този въпрос по същество, условията, критериите за новата политика за сближаване трябва вече да са изработени. Защото Политиката за сближаване може да бъде снабдена само по този начин с необходимите и средства. nagyon értettem, hogy е, mi a, mi a konkrét kérdés. Що се отнася до бележките на Маркус, не разбрах конкретния въпрос, който искахте да ми зададете. Може би грешката е у мен. Просто не, не разбирам въпроса, който конкретно ми задавате. Uh, uh, please, uh, yes, please. Да, заповядайте. Ако не възразявате, само въпрос. За да мога, за да, мога да, да схвана по-добре какво ме питате. Фрага bezog sich auf die... Да. Ораторът говори извън микрофона, съжаление. Okay. Um... Може би е са изчезнали последните ми думи, дали в микрофона, дали в преводаческата кабина. Та, повтарям си въпросите. Дали бе първото ми питане е свързано с кръстосаното спазване. Европа поставя условия на държавите членки и казва, ще бъдете субсидирани, ще бъдете финансирани, ако изпълните общностното законодателство в областта на конкуренцията, в областта на държавните възложения, обществените поръчки, които в крайна сметка се оказват ахилесовата пета на употребата или на злоупотребата на фондовете. И тези, това кръстосано спазване, вие зали сте или го намирате за прекалено? Следващия ми въпрос е свързан с така наречените междинни категории тези държави, които вече са надхвърлили прага на 75%. Те следвали да бъдат субсидирани междинно или да бъдат включени и нови региони, всички онези, които са между 80 и 90%. Това всъщност би обхванало региони, които никога не са изпитвали затруднения региони, които всъщност са цветущи, но се включват в тази категория от 75 или 80 до 90% и в крайна сметка също могат да искат финансиране, подпомагане. Това би е, качило много летвата. Нужно ли е? Благодаря. Много благодаря. Сега вече въпрос е ясен. Извинявайте, че не карах да го повторите. Сега на първи въпрос. Моят отговор е да. условията от тази гледна точка трябва да бъдат завишени и ние ще ги подкрепим. Разбира се, ще има условия. Това няма да се направи без участието на държавите членки. Правилата ще бъдат ясни. Рамката също ще бъде ясна. Така че, съгласен съм, ако Въпросът ви е зададен, защото вие подкрепяте тази идея, аз също я подкрепям. Наистина това е необходимо, за да бъде политиката на сближаване надежна и ефективна. И сега на втория ви въпрос. Мисля, че в последните две и половина-три години преживяхме една криза, която посочи, че нито в Европа, нито където и да било – другаде има територии, които не се нуждаят от каквато и да е подкрепя, подкрепа или някакъв инструмент на политиката, от рода на политиката за сближаване. Така че аз имам положително отношение към тази идея. Например, проблемите на региона Ил де Франс от е, гледна точка на председателството аз подкрепям тази идея. Председател, много ви благодаря, господин министр. От името на всички искам да ви благодаря за сътрудничеството с унгарското председателство, както и вашата откритост е, за участието на депутати от парламента на всички събития, организирани от е, председателството. От собствения си опит мога да кажа, че наистина е безпредседентно на този етап от подготвителния етап от за бъдещето да имаме такава изчерпателна работа за съвета по общите въпроси. Това показва наистина колко работа е вложена в тази междуправителствена работа, за да се стигне до тази рамка. Благодаря ви много. Господин министр, надяваме се отново да я видим преди края на председателството. И аз благодаря много, дами и господа, ще бъда отново тук. Председателят винаги сте добре дошъл. Uh, uh, и така, можем да минем към следващата точка, което е втора размяна на мнения по доклада на Маркос Пипер по бъдещата политика. Искам да информирам колегите, че сред нас е Мишел Делбар, който представлява Комитета на регионите, както и представител на Економическия и социален комитет, господин Шедрони. Нека да започнем с изказването на Маркос. Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Много ви благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да благодаря за обратната информация, която получих по моя работен документ. Аз поставих 36 въпроса и наистина Малко бяха хората, които отговорих на всички 36 въпроса, но дойдоха много коментари и аз се опитах доколкото е възможно да ги вградя в окончателния си доклад. Има една основна тема в доклада и това е, че кохезионната политика, структурната политика, кохезионните фондове не трябва да се виждат като цел сама за себе си, а по-скоро ние гледаме на структурната политика като на инструмент, чрез който да можем да изпълняваме други важни политики в Европейския съюз. На първо място сред тях е стратегията Европа 2020 година, т.е. енергетика, околна среда, демографско развитие, изследователска работа и иновации. Това са ключовите цели на тази стратегия. Моят доклад посочва, че ние трябва да се придържаме в груби линии до числата, до равнищата на кохезионната политика до този момент. Също така смятам, че успоредно с това основно изявление, кохезионните фондове са инструмент за стратегията 2020 година. ние имаме определено споделена отговорност за ресурсите. С други думи, държавите членки и регионите трябва да бъдат изцяло ангажирани, а не централно да се администрират фондовете. Всъщност, трябва да има споделено управление на ресурсите на всички фронтове. Докладът също посочва, че политиката на сближаване до днес е била успешна. До голяма степен сме намалили несъответствията, неравенствата между различните региони, допринесли сме до голяма степен е, за целите по отношение на конкуренцията и конкурентоспособността. Разглеждайки социалния напредък, околната среда, растежа, всичко това обхваща различните региони. Но ние успяхме да постигнем това, защото до голяма степен ние в Европа имахме възможността да финансираме в всички области. Не само отделни имащи право региони, ние имахме възможност е, наистина да увеличим потенциала за развитие във всички сфери. Това работеше, например, по отношение на възобновяемата енергия, където успяхме да изградим групи предприятия в по-бедните региони, които можеха да работят с най-добрите университети. Университети в, е, много, в региони в много по-добро състояние. Опасявам се до някъде, че тази категория от междинни региони, предлагана от комисията, може да прекъсне това, което до този момент се смяташе за успех. Тоест, регионите, които отговаряха на изискванията, ще трябва да се справят самостоятелно и тогава ще бъде възможно да се работи само в е, един регион и ще може да се използва едно предприятие или само един технически университет в този регион, а няма да може да се осъществяват връзките между бедните и по-богатите региони. С други думи, поздравления за това, което е направено до сега, за положителните развития, които виждаме и ние, и философията на финансиране. А сега критиките. Мисля, че трябва да повишим ефективността и допълнителната стойност на тази политика. За мен вътрешния пазар е най-добрата форма на регионална политика. Това означава увеличаване на бизнес контактите, повишаване на износа и създаване на работни места в регионите. Но вътрешния пазар може да функционира единствено, когато функционира европейското законодателство. И тук очевидно се вижда един недостатък по отношение на разплащанията, дефицита на фонда по отношение на обществените поръчки, дефицит по отношение на ценообразуването и за това аз изцяло поддържам подхода на комисията, която иска да гарантира финансирането в бъдеще свързано с условията. Точно нещата, които обсъждаме и в момента. Тоест, действа ли обществената, системата на обществени поръчки в дадена система, да или не, как вървят а, потоците от европейските средства в тази страна. Мисля, че също трябва отблизо да разгледаме подхода ориентиран към резултатите, което означава, че трябва да измерваме напредъка с измерими показатели и да направим необходимото ресурсите да се изплащат успоредно с постигнатите резултати. Но време трябва да насочим вниманието си основно към местата, където Европейския съюз има юрисдикция, т.е. резултатите, за които Европейския съюз има отговорност. Защита на околната среда, транспорт, околна среда. Имам обаче проблем по отношение на следното. Когато изброяваме показатели, и аз разгледах списък изготвен от комисията, когато разплащанията на европейските средства се обвързват с броя на заведения за грижи за деца или с процента на пускащи училище преждевременно. Тук европеизацията на политиката на образование и социалната политика представлява залог за средствата в кохезионните фондове. Това е нещо, което просто не можем да постигнем. Когато имаме основно национални или регионални отговорности, като училищата, например. Там наистина трябва да задържим положителните аспекти в даден проект и наистина да повишим способността това да се прехвърля в други региони, а да не взимаме индикатори, като например броя на децата в детски заведения. Мисля, че по този начин се отива твърде далеч и по този начин по-скоро ще създадем проблеми на държавите членки. Необходимо е да отчитаме и принципа на субсидиарност в регионалната политика. Няколко въпроса по същество по отношение на бъдещата кохезионна политика. Съсредоточаването върху най-слабите, най-далечите региони, според мен е един изключително важен момент. В противен случай, мисля, че ще трябва да се придържа към всеобхватната цел на осигуряване на конкурентоспособност и растеж. Може да мислим за общностни инициативи по отношение на демографското развитие, глобализацията и така нататък, но не можем да имаме така междинна категория, което всъщност представлява наистина едно много удобно място за регионите и те да се чувстват сигурни, че могат безкрайно да стоят в тази категория. Тоест, ако ние се съгласим с тази нова категория или нов е, начин на финансиране, никой няма да можем да се отървем от нея. Тук мисля, че има едно ново положително послание, което много региони в е, източната част на Европа, тези региони всъщност израснаха с потребността от финансиране. Много е, гърци, испанци, португалци също са свързани с този въпрос, но въпросът е тогава е необходима ли е тази нова категория. Има региони, които са сравнително добре, а се иска гарантиране финансиране. И мисля, че това е всъщност началото на края на доверието в политиката на сближаване. Тя е все пак за подкрепа на най-слабите и същевременно за повишаване на конкурентоспособността в Европа. Но такава една междинна категория не трябва да представлява част от политиката на сближаване. Още един-два въпроса преди да приключа. Първо, до каква степен разглеждаме развитието на инфраструктурата? Тук мисля, че трябва да мислим за децентрализирана форма на генериране на енергия. Мисля, че там, където пазарът се проваля, ние трябва да подпомогнем финансирането на развитието на енергетиката. В пограничните райони трябва да мислим за доста до трансграничните електропреносни мрежи. И тук политиката на сближаване трябва да направи много повече. И в основния доклад, и в моя доклад говорим за повишаване на финансирането по цел едно, което мисля, че е свързано с европейската добавена стойност. В публичните райони трябва да оставим едно ясно наследство. Искаме да сближаваме Европа и трябва да осигурим достъп до тези трансгранични енергийни мрежи. И всичко това трябва да се прави заедно с регионите. Това е нещо, което е видимо. Това е нещо, което регионите също виждат като един положителен принос от Европа. В това отношение също така аз смятам, че кръстосаното финансиране от е, Европейския социален фонд и Фонда за регионално развитие, както и рамковата програма и програмата за развитие на селските райони, всичко това трябва да бъде улеснено и простено. Например, ако ние подпомагаме финансирането на съоръжения за хора с увреждания. Ние трябва наистина да подпомогнем изграждането на една голяма сграда, за да се види едно осезаемо наследство, нещо, което остава от европейските средства. Не нещо, което просто изчезва и след това да си задаваме въпроса какво е направила Европа за това. Също така, договорите за развитие, които се очаква да бъдат сключени с регионите и държавите членки трябва да насочи вниманието си в тази насока и това е същината на работа на комисията. Тук се опитваме да дефинираме европейската добавена стойност в местните проекти. Вижте, например, точка 1 и 2. Трябва да видим какво се случва в нашите региони. Има и истинска добавена стойност. И това е нещо, за което също ще представим своето виждане. И в заключение нещо за финансирането. Искам да направим така, че да имаме по-голяма регионална отговорност по отношение на заемите, средствата за рефинансиране, съвместно финансиране, револвиращите кредити и при финансирането, когато имаме 90% европейски средства, този процент трябва да бъде намален. По мое разбиране, проектите много често гледат на тези пари като на дарение а не като начин за постигане на резултати на практика. След това за финансовите проверки много често се проверява акредитацията на проверяващите органи. Откровено казано, аз мятам, че трябва да има един национален орган, който да отговаря за одита, но трябва да има европейска процедура на акредитация, където да се разглеждат всички процедури и процеси. И одобрени от одита да бъде единственото, което наистина да дава сигурност за работа на този орган. Ако този орган откаже да даде такова одобрение, това означава повишаване на контрола в тази държава членка. Това означава да можем да правим това, което винаги сме искали. Да възнаграждаваме тези, които играят, които действат смело и правилно и да намалим бюрокрацията за тях. А тези, които правят нарушения, да проследяваме много по-внимателно за това как използват европейските средства. И последният коментар от моя страна е свързан с политиката на ширяване на Европейския съюз. Тук искам да цитирам едно изискване на Европейския парламент и то е Комитета на регионите да бъде много по-сериозно ангажиран в политиката на добросъседство, особено в светлината на последните доклади на Сметната палата. Ние не можем да приемем, че страни, които влизат неподготвени в Европейския съюз, като Румъния е пример за това, България е пример за това, трябваше да обърнем повече внимание, за да сме сигурни, че предприсъединителни инструменти бяха използвани далеч по-добре по отношение на структурните фондове. Погледнете Харватска, погледнете Турция. Не трябва да повтаряме тези грешки. Трябва да ангажираме комитета на регионите. Трябва да... А, ние сме изготвили нови изчисления. Европейския парламент е вече направи такова предложение и отново ви напомням, че трябва да го обмислим. Благодаря много на колегите, които допринесоха за изготвянето на проекта доклада. Разбира се, знае, че някои от проблемите предстои да бъдат дискутирани и някои от тях се нуждаят от сериозно обсъждане но смятам, че тази нова насока, която означава обвързване на политиката на сближаване с допълнителната стойност в регионите, така че допълнителна стойност да остава в регионите. С други думи, предприемането на този нов подход трябва да бъде стимул за нашата дискусия и аз нетърпение очаквам обмена на становища с колегите. Е, Благодаря много на Маркос Пипер за това изложение едновременно вдъхновяващо и провокативно. Винаги казвате нещо ново, което е хубаво. Искам сега да въведа едно правило. Обикновено към края на списъка с изказващите се съкръщавам времето за изказване. Сега ще го направя в самото начало. Имаме 13 записали се може би 14, вече ще станат и 15 сигурно. Е, сега призовавам от самото начало да бъдете кратки в изказванията си. Е, не повече от две минути. Господин Делбар и господин Чедроне е, ще бъдат единственото изключение с по три минути. Мишел, давам ви думата. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа евродепутати, преди 10 дена Комитета по регионите прие становището за петият доклад относно сближаването. Нямаше нито един единствен глас против. Погледнах по проучих всъщност в дълбочина доклада на депутат Пипер. Така че ако позволите, съвсем накратко, надявам се да не ви прозвучи сухо, ще направя своите бележки. На първо място, това и ние го искаме, политиката по сближаване да е достъпна до всички региони на Евросъюза, които искат да работят по въпросите на економиката. Защо? Защото тази политика по сближаване е най-близо до гражданите, тя е най-видимата. Така че приветстваме понятието многостепенно управление, тъй като то има едно териториално, едно местно, едно регионално измерение. Радваме се всъщност от възможността тези финансирания на различни равнища да бъдат разбити в зависимост от процента, в зависимост от региона. Затова сме против моноуправлението, тъй като то не би било приложимо в случая на най-отдалечените региони, например. Политиката по сближаване е тясно свързана с структурните реформи. И затова нашата позиция е по посока на макроекономическото като кръстосано спазване на условията, за да направим така, щото националните правителства, които не се справят с пакта за развитие и растеж, да понесат своите последствия и това да не се отразява на регионалните власти. Господин докладчик, ние сме против това, защото смятаме, че това би наказало най-добрите. От друга страна сме за един гъвкав резерв, който в крайна сметка може да бъде използван според обстоятелствата. Сега, по въпроса за политиката за сближаване и нейното равняване към политиката на Европа 2020. Политиката по сближаване не е кутия с инструменти. Тя е нещо много повече и би могла да преследа постигането и на други цели, като например съкръщаване на социалните и економически различия между различните региони. Както виждате, това е по-богато от политиката 2020. -20 по въпроса за междинните категории региони, ние смятаме, че тези е, региони, които са между 75-90% от БВП, трябва да получават абсолютно същият е, тип финансиране, като тези, които са отличници или тези, които са след изоставащите. Сега по въпроса за показателите. Определено сме за откриване и разкриване на хоризонтите. Защо? Защото БВП в никакъв случай не е изчерпващ показател. Има и други фактори, които играят, като например трудовата заетост и междинната и оценка на нея или на останалите критерии, а не само БВП. Затова изразяваме несъгласие и особено мнение с категорията 5 плюс 5. Тя не е изчерпваща не отразява идеята за междинна категория. Благодаря ви. Надявам се, че сте разбрали моята идея. Благодаря. Както винаги сте съвършен, благодаря ви. Сега искам да помоля господин Кармело Чедроне да представи позицията си. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика господин Пипер. Срещнах се с него, отговорих на около 20 от поставените от него въпроси. И виждам ясно позицията си отразена в неговия доклад. Съгласен съм с голяма част от казаното и няма да се спирам на него. Да помислим за допълнителните ползи на европейско ниво и за потребността Европейската комисия да осигури такива допълнителни ползи, когато разглежда е, общоевропейски проекти. Необходимостта комисията да прави повече, е, да има е, по-голяма роля в проектите. Въпросът за това дали оценката на въздействието трябва да бъде задължителна с оглед преценката на крайния резултат. Може би трябва да се спрем малко повече на необходимостта от съгласуване на дейността по различните фондове. Това, което казахте, е вярно. Не казвам да има един единствен орган, но е, говорим тук за важно съображение при постигането на целите. Същото въжи за упростяването. Според мен, упростяването е главният проблем. Поради липсата на време няма да навлизам в подробности, но Опростяването е ключ към рационализирането на всичките ни процедури и нагоре по течението и надолу по течението. При изпълнението се следва някаква схема а, и когато се стигне до оценката, всеки прави каквото си иска. В началото, господин Пипер, ви споменахте за стратегията след Европа 2020. тук трябва да направим известни разграничения. Трябва да предвидим отделно финансиране извън стратегията Европа 2020. съгласен съм и с това, което бе казано от членовете на Комисията за междинната категория и за оценката на брутния вътрешен продукт. Нуждаем се от параметри за оценяване на условията в отделните региони. Брутният вътрешен продукт е един такъв показател, но не единственият. Сега за партньорството. Добре, но трябва да кажа, че вие всъщност само визирате партньорства в публичната сфера между комисията, държавите членки, регионите, общините. Това е сега искане защото парламентът е суверенен, но обществено-економическите партньорства също трябва да бъдат взети предвид. Участието на гражданските организации, тяхното привличане към предварителната оценка, последващата оценка. Това ще направи по-видима политиката за сближаване, по-прозрачна ще я направи. Е, например, е, нека вземем общата селско-стопанска политика. Проектите е, трябва да се публикуват, след което и оценките на резултатите. Благодаря сега Джорджио Ставракакис, първи от докладчиците в Сянка. Благодаря ви, госпожо председател, и поздравления на докладчика за превъзходната работа. Разполагаме с документ, който ни напомня реалната цел, към която се стреми политиката по сближаване и какъв трябва да бъде нейният приоритет, нейната ос на въртене. Няма да коментирам надълго на широко, но просто искам да подчертая къде се разграничавам. Разграничавам се по въпроса за и интегриране на фонда за приспособяване към глобализацията в Европейския социален фонд. Всички знаеме, че техните цели са различни. Критериите за участие там също са различни. Същото се отнася и за сливането на кохезионния фонд с фонда за, евро... за развитие, ФЕДЕР. Ето за това бих искал да поискам от докладчика малко повече обяснения по този въпрос. Сега, предложението за постъпателно намаляване на субсидирането на тези региони, които изпълняват а, критериите за сближаване. По този въпрос, господин Пипер, бих искал да подчертая, че аз съм за ясно изразени, откроени и прозрачни критерии, които са свързани с настоящото равнище на развитие на тези региони. Съгласен ли сте с мене? Сега, 51 51 точка, свързана с правилника за засилване на контрола от страна на държавите членки относно управлението на фондовете. По тази точка искам да попитам това какво цели по-добро оползотворяване на фондовете. В такъв случай съм за. Но ако това означава увеличаване на броя КПП-та, контролни проверки и прочие, тогава съм против. Благодаря. Благодаря, Рита. Рита Манер, благодаря, госпожо председател. И аз искам да се присъединя към поздравленията към Маркос Пипър и доклада му. Особено съм удовлетворена от начина му на работа, от подхода, а именно ясен, точен и по същество. Удовлетворена съм и от факта, че е подчертана дебело ролята на кохезионната политика в стратегията Европа 2020. Финансирането трябва да бъде достатъчно, в достатъчни размери. Ето за това аз съм на същото мнение като докладчика в по-голямата част от доклада по въпроса за цел 2 обаче, когато говорим за клъстерите, бих предпочела по ясно да се открои сътрудничеството в рамковата програма. Как това сътрудничество би могло да бъде подсилено? По въпроса за разделните фондове и тук съм на същото мнение като докладчика. Особено съм доволна от факта и че в документа са отразени различните обстоятелства на различните региони и различните предизвикателства, които те са принудени да преодоляват. Ето за това съм за използването на вече съществуващи финансови инструменти, вместо да тръгнем на използване на бюджетни средства. Съществуват е, механизми за финансиране, нека да ги използваме в максимална, в оптимална степен. Политиката по сближаване трябва да има е, постоянен набор критерии. Това е хубаво, но и лошо, особено при установяването на бъдещи програми. Така че аз съм за, но до известна степен моята позиция е малко по-неутрална, по-неустановена в този смисъл от позицията на докладчика. Смятам, че ни е нужен повече дебат преди да определим какво ще бъде крайното ни становище. Бих искала докладчикът, ако може, да ми предостави малко повече конкретни предложения, за да разбера дали е за радикални реформи на използването на средства от фондовете или не. По въпроса сега за фонда за приспособяване към глобализацията, аз мисля, че трябва вече да тръгнем, да се отдалечим от него, да го поизоставим малко и да се върнем отново към кохезионния фонд и финансирането от него. Тук обаче смятам, че нещата не са достатъчно прозрачни, не винаги е ясно кой финансира какво и защо. Моля за пояснения по въпроса и за това как би могла регионалната политика и политиката по сближаване да бъдат използвани приоритетно по въпроса за упростяването на тази регионална политика и за намаляване на броя измами, аз съм за потвърд подход, както всъщност предлага докладчика. Подкрепям и принципа за кръстосаното спазване, в смисъл такъв да се финансира, ако има резултати, но съм и за финансиране в името на приемствеността. Ако въведем една автоматична система за санкциониране, не знам дали бихме могли да го постигнем. Принципно разбирам мотивите на едно такова становище, но смятам, че но смятам, че да, прекъсната е ораторката. Моля колегите да е, разберат, че трябва да се говори по-бавно, за да могат преводачите да ви следват. Сега, Питър Зиман. Ja, сега, да Berichterstatter, vielen Dank für diesen Bericht. Ich habe zwei Anmerkungen. Eine... Благодаря. Имам коментар по точка 31 за участието на регионите и провинциите в партньорствата. Днес сутринта а, обсъдихме доклада Влашък. Мисля, че това, което казахме за него, въжи и тук. Смятам, че трябва изрично да включим местното ниво, общинското ниво. В много региони съфинансирането се извършва чрез местното ниво. Ако обаче трябва да поясните на трето лице, че е редно да изразходва средства, това трето лице ще има въпроси, ще ви запита за какво да харча парите. Ако искаме по-висока степен на усвояемост, смятам, че е добре е, в управленските процеси да привлечем и общинското равнище. И това трябва да бъде отразено в текста. Втората ми бележка е свързана с точка 9. И записаното там за възможностите за изпълнение на оперативните програми в големите градове. Вие предпочитате да се говори за липса на политически орган, е, натоварен с достатъчна отговорност. В Германия такива региони, големи градски региони съществуват – и те могат да работят на ниво регионално сътрудничество съвсем правомерно. Вижте, в е, Хановер, в региона около Райнеки, е, съществуват три провинции, които си поделят задълженията. Значи, тази демократична легитимност при нас е често явление. И в тези райони, виждате, че наистина се осъществява сътрудничество. Семете Райнеке. Райнеке има връзка с три региона в Европа. Което означава, че е трудно да възприемете стандартизиран подход, защото трите региона работят чрез три отделни регионални програми. Затова, мисля, че е, по този начин можем е, да е, постигнем така разширяване на спектъра. Благодаря. Кали. Благодаря на докладчика за извършената от него работа. Ще се спра само на два елемента, които ми се струват важни и доста противоречиви. Първо, точка 19. Смятате, че БВП трябва да остане не единствено основен критерий, след което казвате но националните органи следва да имат възможност за маневриране и да се опират върху други показатели. А кои ще бъдат тези други показатели? Тук е на лице е, пряко противоречие. Затова ние като изменение е, искаме да се каже кои ще бъдат тези допълнителни показатели. Защото смятам, че е време вече да мислим и за други фактори извън растежа на БВП. Благодействието на нашите граждани, качеството на техния живот, например. Е, това е първото. Второто, за междинната категория региони. Смятам, че Европейският парламент трябва да даде сигнал в полза на създаването на тези е, региони от междинна категория. Е, Чухте е, доклада е, на господин Делбар, е, чухте становището на Комитета на регионите. Смятаме, че трябва наистина да подкрепим тази идея пред съвета, за да могат държавите членки които все още се колебаят, които смятат, че е, това извеждане на регионите от отделните категории няма да има дългосрочен ефект. Би трябвало е, да предвидим такава нова категория е, като функция на степента на развитие на регионите. Мисля, че от тази гледна точка е наистина важно да имаме междинна категория. Благодаря. Господин Ларо. Мерси. Благодаря. Благодаря ви, господин докладчик. О... Що се отнася до нашата работа, аз съм за ясното осмислене на политиката по сближаване. Важно е, разбира се, не само ние да го направим това упражнение, а и Еврокомисията да не губи от поглед същината на политиката по сближаване, когато предлага реформи. Политиката по сближаване и Европа 2020. Каква е взаимовръзката между тях? Стратегията 2020 е макроекономическа стратегия на Евросъюза, поне така е дефинирана, и държавите членки трябва да я превъплатят в реална практика. А ако след това искат да финансират един или друг аспект, биха могли да финансират с собствени средства, а не да черпят средства от кохезионни фондове. До тук добре пак повтарям, значи, че политиката по сближаване не бива да бъде единствен и основен и незаменим инструмент на политиката 2020. Може, разбира се, да подпомага, да взаимодейства и така нататък, особено когато става дума за интегриране на особено уязвими групи от населението, до сближаване на региони, до създаване на богатство за по-малко богатите и така нататък и така нататък. Но има и други цели, разбира се. Ето за това комисията следва да насърчава регионите да финансират и да инвестират в модерни технологии, в екология, в ВИ и така нататък. За това се питам дали не бихме могли да свържем директно финансирането с конкретни цели, особено когато работим с частни фирми, като например цели свързани с изнасянето на производства вън от Евросъюза, с създаването на работни места вътре в Евросъюза и така нататък. Няма да говоря пространно по въпроса за така наречената европейска, европейска добавена стойност, защото смятам, че не бива да я идеализираме и че следва да бъде възприемана от нашите е, съграждани е, в е, реалният и в реалното измерение, а не като някакъв чудотворен механизъм за економически ръст. Разбира се, нашият единен пазар се основава на конкурентноспособността, но тя трябва да бъде добре ориентирана, за да не изхвърли от класациите най-малко богатите. Пазарът трябва да бъде единен, но и справедлив. И именно тук е добавената стойност, поне така както я виждам аз, на политиката по сближаване. Тя може да помири конкурентоспособността с амбицията – политиката по сближаване има нови политически, нови економически цели. Трябва да се преследват, трябва да се постигат, но в крайна сметка не бива да изпразват от съдържание голямата ни цел, такава каквато бе създадена още на времето, а именно еднакво или равнопоставено развитие, постигане на близки едни с други европейски региони. Благодаря. Yeah, uh, thank you, Chair. Uh, I... Благодаря, госпожо председател. Аз изготвих становището от е, Комисията за бюджетен контрол по доклада на господин Пипер. Аз е, всъщност съм съгласен с много отказаното от доклада. В... Например, ние подкрепяме на намаляването на броя на районите, упростяването на процедурите, идеята за национално управление, както и идеята да имаме единна система на одит, която разбира се трябва да бъде акредитирана от комисията. Например в Уейлс имаме договор на доверие с комисията, което дава много повече свобода по отношение на сметките. Това е нещо, което трябва да се изследва и да се използва от други страни и региони. Няколко въпроса, които ние повдигнахме. Единият е във връзката с автоматичното разрешаване на плащанията, където ние предпочитаме систематично спиране на плащанията. Трябва да има един правилен процес, който да се извърши преди всъщност да бъдат спрени плащанията. Другия въпрос беше за условията, най-вече свързването на санкции с макроекономическото положение. Най-вече идеята да се спират или намаляват плащанията за инфраструктура за тези, които са нарушили пакта за стабилност и растеж. Мятаме, че това няма да е добре, защото ще наказва държави членки, които имат финансови проблеми и това ще влуши нещата. Господин Делбар говори за някои неща. Смятам, че това е чудесен доклад и много от нещата, които той каза, отговаря и наказаното от Комитета за регионите. Комитета за регионите казва, че може би условията трябва да се определят на вътрешно ниво. Комитета на регионите също, както нас и много от нас, се противопоставят на идеята за резерв за постигането на резултати. По-скоро трябва да има резерв по отношение на някаква гъвкавост и това е идея, която също трябва по-нататък да се проучи. И още две неща. Едното е за цялостната структура. Това е една огромна дискусия. Аз лично бих подкрепил цел 1 и цел 2 както и нивото на цел 3, за да е сигурни, че всички региони могат е, да имат право на структурните фондове. Но трябва да има и някои преходни договорености. Една от идеята, която трябва да се разгледа е региони, които не достигат е, сближаването по цел 2, да получат средствата по цялата продължителност на програмата. Това е нещо, което според мен трябва по-нататък да се проучи. И накрая искам само да спомена фокуса е върху градските райони, което много често правя. До някъде ме притеснява как точно се дефинира градски район, дали комисията, дали държавите членки или регионите ще го дефинират. До този момент оставаме с впечатление, че комисията оставя дефиницията на държавите членки. През последните няколко дни комисарят отговори на въпрос поставен от мен как ще дефинираме градските зони и в момента, отговорът беше, че в момента се работи по хармонизирана дефиниция на градски райони, което според мен ще бъде голяма грешка, защото има региони а, с градски райони, които са от централно значение, но в никакъв случай не са най-големи. Така че, когато имаме възможност, трябва отново да поискаме становището на комисаря по този въпрос. Благодаря, Шанкел. Благодаря, госпожо председател. Първо, поздравления към Маркъса за чудесно свършената работа. Както вие казахте, че това е провокативен доклад и провокира дискусията, която водим. Няколкото принципа, които спомена, аз съм съгласен, че кохезионната политика е особено важна и аз съм съгласен с него, че тя попада в стратегията 2020 защото Европейския съюз ще бъде съден за това как е постигнал своите цели след 9 години. Така че ние трябва да се напасваме към тези цели, особено по отношение на енергетика, околна среда, иновации и така нататък, трансевропейски мрежи. Всичко това наистина добавя стоеността, а добавената стоеност е ключова. Насочването към резултатите е от жизнено значение. Всяко, всякакви средства и време, които са вложени в изпълнение, анализ, докладване, са разбираемо от гледна точка на прозрачността. Но колкото по-малко се отделят средства за това, толкова по-добре. Важното е наистина да имаме по-добри резултати, които ще допринесат за економически растеж и това е най-важното нещо. Затова и ударението върху намаляването на бюрокрацията е нещо, което изцяло поддържам. Съгласен съм също и за фонда за приспособяване към глобализацията. Това не трябва да е единствения инструмент. Чехословакия и Полша не биха участвали в пленарните заседания всеки месец, ако това не беше така. Това нещо продължава няколко години, така че в това отношение Марка се прав. Някои други а, сфери с по-условен характер, аз мятам, че категорията на междинни региони може да се развие, макар че трябва да се обсъди допълнително. В известен смисъл, смисъл точка 6, която казва, че набляга на това, че е, трябва да се справят в е, глобалната конкуренция и че регионалната политика може да повиши капацитета на регионите за постигане на предизвикателствата в стратегията 2020 година, нещо, което трябва да се има предвид. По отношение на БВП, смятам, че Маркос е, поставя много голямо ударение. Смятам, че трябва да бъде на Штиглиц, където се показват и други показатели, особено с оглед на економическата криза и това, което се случи в много региони в резултат от кризата. И още две неща, които искам да добавя. Мисля, че по-голямо ударение трябва да се постави върху малките и средни предприятия, да им се помогне да използват и да имат достъп до структурните фондове, за да може по-лесно да получават достъп, защото непрекъснато повтаряме колко важни са МСП и всяко едно МСП поема сериозна отговорност за заедостта в Европа. И последното, което искам да кажа, един от проблемите на структурните и кохезионните фондове е, че хората не знаят за тях. И това е защото не сме достатъчно настоятелни по отношение на видимостта в държавните, държавите членки, които имат достъп до тези средства. Ще ви дам два примера. В моята страна една държавна агенция не дава информация за финансирането на предприятия директно от Европейския съюз, което не повишава доверието към Европейския съюз. Затова казвам, че на всяко място или всеки проект, който получава е, европейско финансиране, в заглавието на проекта трябва да се включва Европейския съюз. Благодаря. Ален Кадек. Euh, Благодаря, госпожо председател. Драги колеги, най-напред искам да поздравя Маркус за работата му, която е извънредно качествена. Споделям голяма част от елементите, включени в доклада. Не се подигравам, истината казвам. Всъщност, много съм доволен от точка 50 не само от точка 50, но особено от точка 50, а именно, че политиката на бюджета, т.е. бюджета за политиката след 2013 трябва да бъде подне толкова, колкото е сега. Не трябва да има никакво бюджетно съкръщение, смятам и се надявам, че Маркус Пипер ще се бори за това по отношение на бюджет. Разбира се, споделям вижданията на докладчика и в много други отношения. Мисля, че трябва политиката за сближаване да се опира върху потенциала на всички европейски региони и всички политики, насочени към тях, за да се постигнат целите по Европа 2020. Трябва да има тематично отпускане на ресурси, трябва да има концентрация на помощите, трябва да се задължават държавите членки да извършват фундаментални социални и економически реформи. Нали, това е прекалено хубаво, Маркос, обаче до тук. Но не съм съгласен с точка 9 от доклада за програмите, оперативните програми за териториалните единици. Докладчикът изразява някои съмнения в ползата от тези програми. Аз съм на противно становище. Само чрез пътен лист може да се постигне успех в тези териториални единици. Например, стратегията за Атлантическия регион. Инициативата дойде от нашата комисия. Има тук един най-добър начин да се откроят приоритетите на стратегията и това е оперативна програма за Атлантика. Програмата дава юридически инструменти, които вече са се доказали и които са познати на бенефициерите. Другият начин, като функционални географски единици, не е добър, защото би трябвало да се създават нови структури, например, което не желаем. Тоест, позицията ни е на трите не. Да няма нови институции, да няма нов бюджет и да няма ново законодателство. По това всички сме съгласни. Тоест, използването на оперативни програми според мен е най-доброто решение от гледна точка на стабилност, резултатност и легитимност. Във всеки случай, аз съм на разположение на докладчика за по-нататъчно обсъждане на тези пунктове. Мисля, че по принципните пунктове нашата комисия ще постигне съгласие, компромис, включително относно междинната категория. Най-малкото можем да се споразумеем за правило, което позволява на регионите, които са, така да се каже, наказани от използването на този твърд прак от 75%, да ползват допълнителни преференции в рамките на цел 2. Благодаря. Uh, Благодаря. Искам да помоля колегите, които все още предстои да се изкажат, да не се простират повече от две минути, защото а, инак трябва да отрежа последните желаящи да се изказват. А иначе в 5.15 трябва да започнем следващата точка. Констанция. Искам да благодаря на докладчика за този текст. Това е много добра основа за дискусия. Искам да посоча три момента. Искам да ви подкрепя след тази дълга детална комисия, която имахме, а, дискусия, която имахме в комисията за отдалечаването от е, основния показател от БВП. Няма начин това да се избегне. На регионално ниво има други показатели, които също могат да се използват. Но най-вече за категориите и БВП остава най-добрия количествено измерим индикатор – Ако искаме да се откаже от някакъв е, фонд, той трябва да, ясно да се посочи. Не трябва да се комбинира с е, други програми или с Европейския социален фонд. В противен случай ще стигнем до е, една ситуация, в която виртуалните пари се превръщат в реални пари. Някои от идеите не са ми достатъчно ясни. Вероятно, определено подходът на комисията е постепенното спиране или постепенното включване на финансиране да се премахне съответното разграничение, което определено е нещо добро. Мисля, че трябва да поискаме от комисията да ни обясни точно как ще се създаде този механизъм и ако това се направи, да не остане завинаги. Може да има редица основания за това, но трябва да сме сигурни регионите да не остават в междинната категория завинаги. Например, една економическа криза може да причини влизането на един регион в категорията за допустимост, но трябва да може да излезе отново. Благодаря. Пак не чух. Не. Jetzt. Zunächst erst einmal dem Berichterstatter auch vielen herzlichen Dank. Es gibt eine Reihe von Dingen, denen wir folgen. Благодаря на докладчика. Съгласни сме с няколко елемента. Например, да не се създават нови тематични фондове. Това трябва много ясно да се посочи. Много е добре да се помисли за скръстосаното финансиране между фонда за глобализация и социалния фонд и това нещо да бъде улеснено. Смятам, че това е много добра идея, която се не нуждае от подкрепа. Има обаче още моменти, които трябва допълнително да се обмислят укрепване на регионалната конкурентоспособност, създаване на работни места. Трябва да знаем обаче какво точно си има предвид по това да се осигури трудова заедост на повече хора или по-добре ориентирани и насочени практики. В първата част съм съгласна, във втората не е изцяло. Когато говорим за цел 3, нещата са малко по-различни защото говорите за повишаване до 7%, което е добре, защото аз идвам от регионната такъв е, сорт, е, който е в е, близки контакти с Полша, Чехия. Но откъде точно взимате тази цифра от 7% откъде ще дойде финансирането? Ние сме за преходни мерки, а не за създаване на изцяло нова категория. Преходното финансиране не може да бъде вечно. Трябва да го подкрепим сега, когато много региони излизат от е, категорията на сближаване, но аз наистина предпочитам да говорим за преходни мерки, а не за създаване на изцяло нова категория. На следващо място, въпроса, който вече бе споменат, условията. Съвсем ясно искам да заявя, че ние не искаме да се обвързват реформите на национално ниво на държава членки. Смятаме, че това ще е много трудно за изпълнение. Това означава, че не може да се предостави финансиране на градове по причини, които не са свързани с тях, което ще създаде проблеми. Скептично сме настроени срещу и по отношение на точка 51, където се говори за механизмите за надзор и контрол и санкции, които ще се задействат при неспазване на европейските регламенти. Смятаме, че това е проблемно. Накрая, точка 61 според мен трябва да бъде заличена. Много е трудно да се повдигне този въпрос, когато говорим за капацитет за освояване в общността. Разбира се, когато говорим за присъединяване на нови страни, трябва да обмислим този въпрос, но казвайки го по този въпрос, създаваме проблеми. Трябва да бъдем много чувствителни и да не забравяме, че и други ще четат този доклад, а не само ние. Благодаря. Подобно на другите и аз искам да е, изразя високата си оценка за работата на господин Пипер. Много ме удовлетворяват усилията му да гарантира запазване на а, ударението в политиката за сближаване а, върху по-бедните, по-слабите региони. Това е в пълно съответствие а, с стратегията Европа 2020, която в известен смисъл е неразделна част от политиката за сближаване. Той е направил много добри предложения за упростяване, концентрация и по-висока прозрачност на старите бюрократични процедури, които пречат на изпълнението на политиката. Искам да се спра на някои е, въпроси, които могат да доведат до недоразумение. Първо, запазването на БВП като основен критерий. Разбирам идеята. Държавите членки следва да имат възможност да задават национални показатели и национални критерии. Важно е обаче и да се следи как се определят тези национални показатели и да бъде изяснено, че наличието на показатели на национално ниво не означава преместване от една цел към друга цел. Е, има тук някои неловки формулировки в точка 20 и следващите. Казвате, че цел 1 и 2 трябва да бъдат укрепени. Да, така е, но трябва да бъде укрепена и цел 3. Това е политика, която следва да бъде отстоявана, защото тя е подложена на атаки. И трябва да отстояваме и трите цели на политиката. Всяка цел има своята значима роля. Затова се съгласявам с идеята да няма междинна категория. И би трябвало да работим е, според механизмите за постепенното извеждане, тъй наречения фейзинг аут. По отношение на условията, докладчикът е прав да подчертава, че съществува потребност от условия, но има нужда от по-голяма точност тук условията трябва да бъдат зададени преди да се планира, така че да не се стигне до положение, при което вече започнати програми се натъкват на трудности поради новозададени условия. Не съм против точка 51 и санкциите, но съм смутен. Мисля, че тук редакцията е проблемът. Господин Пипер е явно има предвид конкретни санкции за регионите, които не спазват правилата. Всъщност това се казва. Но предполагам, че имате предвид санкционен механизъм, който работи е, за постигане на целите. Е, Благодаря, госпожо председател. И аз започвам с благодарности към докладчика. И бих искала да задам някои пояснителни въпроси. Когато говори за смесване, за сливане на фондовете, фонда за приспособяване към глобализация и Европейският социален фонд, какво има предвид? Същинско сливане или нещо друго? Възможно ли е социалният фонд, кохезионният фонд и фонда за регионално развитие изобщо да бъдат след? Съжалявам, че надхвърлям времето си, но тези въпросни 7% в точка 24 при целите за териториално сближаване, защо точно 7, а не някаква друга цифра. И по въпроса за съвместното финансиране, защо то максималното финансиране е 75% в точка 41. Защо точно 75, а не да кажем от 75 до 80, както е в момента? Сега, когато споменава европейските пътни артерии, какви са тези европей... класифицирани всъщност европейски пътни артерии, какво точно има предвид. В точка четвърта говори за енергия, енергия основана на ефикасни методи за съхраняване. Това е някакъв конкретен немски пример ли е дали може да ни даде пример в такъв случай? Сега, за нас стратегията Европа 2020 несъмнено е от първостепенна важност, но несъмнено е, че и кохезионната политика е част от нея, но аз смятам, че и нещо много повече така наречените фейзинг аут региони, региони, които са извеждани, дали наистина не, бихме, не би било по-удачно да говорим за сближаване на междинните е, региони? Какви ще бъдат тези междинни преходни механизми, норми, нормативи? Може ли нещо повече, за да бъде по-ясно? Благодаря. Патрис Тиролен. Е, колеги, далеч не споделям становището на докладчика. Имаме дълбоки разногласия относно целите на политиката, но ще се спра само на някои въпроса. Първо, аз съм против всякакви условия, които биха наложили финансови тежести на местните органи Независимо дали става дума за недостатъчно въвеждане на общностното законодателство или за изпълнение на пакта за стабилност и растеж, това не е от компетентността на местните органи. Смятам, че принципа на тематична концентрация не трябва да става пречка за ефективността на регионалната политика, защото в момента е точно такава пречка. Трябва реализъм и гъвкавост за успеха на програмата. По отношение на новаторските показатели, те трябва да са в сърцето на следващата ни политика статистическите инструменти са от основно значение. Те имат значение за оценката, както и за подбора. Трябва да се осигури наистина по този начин реална европейска допълнителна полза. И ще отбележа дълбокото си разногласие по въпроса за междинната категория региони. Трябва да припомним нашия ангажимент за подкрепа на регионите – с а, специфики а, по член 174 от а, договора. А, искам да споделя, че има много неизползвани синергии между вътрешните и външните аспекти на общностната политика, особено по отношение на отдалечените и най-отдалечените региони и за това бъдещата политика за сближаване трябва да улесни е, съфинансирането по линия на различните фондове. Мисля за фонда ФЕДЕР. Това ще придаде вътрешна логика на всички действия на е, Съюза, ще ги направи вътрешно съгласувани. И е, ще позволи е, да се а, укрепят връзките между а, крайни региони и метрополия, като това ще бъде в името на постигането на европейските цели. Франсуа Алфонси. Франсуа. Мерси, президент. Благодаря, госпожо председател. По въпроса в общи линии, аз смятам, господин Пипер, че той е по-малко отдалечен от това, което аз очаквах. Е, с други думи, е, има приемственост, като субсидиарността, макрорегионализирането, тематичните фондове, които всъщност са против хоризонталният подход. Всичко това аз го одобрявам. Смятам, че е положително. Обяснено е поне убедително. Както каза господин Делбар, конкурентноспособността и недоверието и начинът те да бъдат разрешени чрез един резерв, резерв за гъвкава реакция. През 2008 година ни се наложи много да инвестираме в енергийна ефикасност. Виждаме, че винаги има нещо нововъзникващо, нужно да бъде нещо, от което трябва гъвкаво да се управлява. Т.е. подхода 5 плюс 5 не е приложим навсякъде. Сега по въпроса за спорната категория, междинна категория. Разбира се, че ние не сме еднакви. Един регион е близо до 75%, следователно трябва да бъде по-малко подпомаган от региона, който е близо до 80%. Т.е. трябва да прилагаме една отрицателна прогресия, регресия защото целта е да се подпомага и да дадем конкретния пример за някой регион, където кризата е ударила силно, много работни места са били загубени. С други думи, там трябва да бъдат насочени повече средства не винаги еднакво да се изливат средства в един регион, в друг, в трети. Ето за този вид регресивен подход имам предвид. В Холандия, например, пострада автомобилния сектор, в Ирландия финансовия сектор но няма как да се мери по същество с еднакъв аршин, но количествено бихме могли да изливаме средства в един или друг гъвкаво избран проект. Благодаря. Елизабет? Я, да setze ich gleich fort. Ähm, brauche nicht äh, Елизабет Шретер. Благодаря. Ще продължа от е, казаното вече, без да повтарям. Ние обсъждахме и вчера този въпрос. Съвсем ясно е, че трябва да се връщаме на тези идеи и да ги обмисляме отново. Особено по отношение на междинната категория. Този преходен характер е съвсем ясен. Но регионите, които постепенно се включват или извеждат, трябва да получават равно третиране. Региони, в които финансовата криза ударила много сериозно хората, тези хора трябва да получат е, достъп до помощ и финансиране. И това е всъщност идеята на постепенното включване и извеждане на регионите. Като цяло, докладът е много добре структуриран и много добра основа за по-нататъчно обсъждане. Много лесно ще се работи въз основа на този доклад. Много се радваме, че имаме възможност да прочетем и оригиналната версия на немски. Това помага да видим дали сме съгласни с дадените позиции или не. Като структура докладът е много добър, но по отношение на съдържанието, аз мисля, че някакси малко е остарял доклада. Той гледа повече назад. Говорим за поддържане, но не само Въпросът е не само да поддържаме това, което имаме, защото имаме променяща се ситуация. Имаме климатична криза, имаме економическа криза, имаме нови предизвикателства. Всичко това се споменава с позоваването на стратегия 2020 година, но това споменаване не е достатъчно ясно. Така че ние ще внесем някои изменения. Искаме една модернизирана политика. Искаме да имаме целенасочена подкрепа. Това, разбира се, означава, че в цел две която първоначална бе известна като конкурентно способност и работни места, бихме могли да излезем с едно ново по-добро име за тази цел. В терминологията на комисията това се нарича по-развит регион. Да, има някои проблеми, които трябва да бъдат разгледани на ниво над 3. След това е необходимо да се извършат действия. Но същевременно времено разполагаме и с е, стратегията 2020 и приоритетните области. Комисията е много права в своето предложение, като казва, че има приоритети определени в стратегията 2020 година и казва, че ще се осигури финансиране е, за осъществяването на тези водещи инициативи и приоритети. Същевременно обаче се казва, че съществуват проблеми също трябва да бъдат решени. Според мен това е една много интелигентна концепция и ние трябва да я подкрепим. Не трябва да говорим единствено за сегашната финансова рамка, а да разгледаме и предложението на комисията за бъдещето изпълнение. Мисля, че тези елементи отсъстват. Приемането на някои от предложенията на комисията за промени в бъдеще, за модернизиране на политиката, трябва да кажем да, съгласни сме с тези и тези елементи или тези и тези искаме да променим по такъв и такъв начин. Страхувам се, че ще има доста изменения от името на нашата група и с нетърпение очаквам преговорите за постигане на компромис. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да поздравя Маркос Пипер за работата му, за подготвения доклад. Напълно съм съгласен с това, което бе казано от Екаман. Много добър е докладът с аргументите за и против. Всичко е представено много добре мотивирано, много ясно. Бих казал, че Маркус Пипер не се страхува да каже какво мисли. Например, по точка 5 съм съгласен а, с действията а, препоръчани а, в полза на неправданите региони, на най-отдалечените региони. По други точки не съм съгласен, да кажем, евентуалното сливане между отделни фондове. Е, по други поводи е, съм изразявал безпокойството си е, по отношение на регионите, които преминават от цел в цел. Особено, що се отнася до целите сближаване и конкурентоспособност. И то по разбираеми причини. Когато надминат прага от 75%, регионите изпитват остър спад в финансирането, което предизвиква доста а, тежки проблеми. Това е един от парадоксите на политиката за сближаване. Това са региони, които напредват, които се развиват и става така, че те губят рязко средства – за разлика от други региони, е, в които средствата не се използват е, добре, е, не се постигат целите, а средствата не се намаляват. Някакси те биват облагодетелствани за това, че нарушават правилата. Това, мисля, беше отразено в становището на Комитета на регионите от април 2010 година. И в тази връзка трябва да мислим за преходните режими. Комисията в заключенията си в петия доклад също препоръчва въвеждането на нова категория с цел смекчаване на прехода от едната в другата сега съществуващи категории. Цитирам в тази връзка, но и Марко Спипер в доклада си смята, че Междуната категория е противоречива. В Мадейра, например, между 2000 и 2006 година получихме много сериозна сума, около 40 и няколко процента от средното за Съюза беше нашия брутен вътрешен продукт. Сега обаче се надвишава този процент, той е повече от 50%, което означава, че сме изразходвали добре средствата. Сега получаваме по-малко с 350 милиона евро, отколкото преди. Ако а, не съществува режима за въвеждане в целите и извеждане от целите, ако няма междинна категория, какво решение да възприемем, а, за да не допускаме а, такова драстично намаляване на средствата, когато региона минава от една категория в друга? Благодаря, Тереза Санчес. Благодаря, госпожо председател. И аз се присъединявам към благодарностите на, към Маркус. Почти всички най-важни аспекти на кохезионната политика са застъпени. Тя трябва да намалява раз, различията между регионите, трябва да бъде ясна, разбираема и прозрачна. Затова сега искам да говоря, ако позволите. Надявам се, че Маркус Пипер осъзнава колко е важна трета цел и представлява част от съответния финансов пакет. Гласувахме го но скоро, наскоро. Бих искала освен това да подчертая, че и аз смятам, през граничните транспортни проекти като приоритет за финансиране. Надяваме се, че те няма да изчерпят всички финансови средства, тъй като това в крайна сметка е един от най-видимите изрази на солидарността, но има и други бъдещето на политиката по сближаване в крайна сметка ще бъде упростена в, след съответната реформа и ще бъде и по-солидарна, по-справедлива, тъй като получаването на, субси... на субсидиране ще зависи от процентното отношение с БВП. Два региона с един и същ брутен продукт не получават едно и също субсидиране. Така че създаването на тази междинна категория, която толкова страсти е, раздухва в момента, би била справедлива вместо прилагането на фейзинг ин, фейзинг out от една или друга категория. Благодаря. Uh, Благодаря. Лиса Ролер от Европейската комисия, моля. Благодаря, госпожо председател. Най-напред комисията приветства проекта на доклад, изготвен от господин Пипер. Особено приветстваме е, факта, че в доклада е, са е, включени голяма част от основните принципи и насоки за бъдещето на политиката за сближаване от петия доклад, в частност привеждането в съответствие с Европа 2020 и европейската допълнителна полза от тази политика. Искам набързо да се спра на междинната категория региони. Виждам, че този въпрос бе свързан с голяма част от дискусиите. Може би да изясня до някъде причините, защо според комисията бе необходимо да включим този елемент в заключенията на доклада. Според комисията се нуждаем от по-справедлив, по-прозрачен механизъм за тези конкретни региони. Има доста аномалии при тях, които според нас трябва да бъдат преодолени често виждаме следното. Два региона с аналогично равнище на развитие получават съвсем различно третиране в политиката за сближаване. Помощ с различен интензитет, различни цели, различни правила за получаване на помощи, различен обхват на използване на средствата. Нуждаем се от упростена и по-честна система – която да позволи на региони, които по различни причини, исторически или други, е, са попаднали е, в две различни цели, е, да бъдат третирани по упростен и по-справедлив начин. Това са причините до някъде, поради които сметнахме, че създаването на нова междинна категория региони би отговаряло на някои от основните принципи на нашата политика а именно солидарност, преодоляване на различията между всички региони в Европа. Смятаме, че система, при е, която е, системи на горе-долу едно и също ниво на развитие се третират по различен начин, не е справедлива и трябва да бъде променена. Благодаря, Маркус. Желаете ли да кажете няколко думи? Пет минути. Пет минути. Not? Или не 5 минути? Uh, a, a lot of, a lot of Много въпроси бяха зададени. Не мога да отговоря само на някой от тях. Die Zwischenkategorie. Alors, wir haben... И така, за междинната категория. Напоследък бе честена годишнина от е, договорите за приятелство между Германия и Франция. Нека да използвам случая да спомена, че приемам принципа на демократичност и ако има мнозинство, което подкрепя междинната категория, сигурен съм, че ще намерим някакъв компромис. Това, което бе казано да че тези региони могат да се третират като постепенно извеждащи се, добре, но това трябва да се случи само веднъж. Това би могло да бъде потенциалното решение. Смятам обаче, че можем да помислим за предходни инициативи на общността, като хоризонталния всеобхватен подход за цел 2. Мисля, че има още много какво да се направи в това отношение. Няколко пъти бе поставен въпроса за 7 процента в цел 3 и откъде ще дойде финансирането? Ако сме съвсем откровени по този въпрос, трябва да сме наясно, че много региони в момента е, вече са излезли от е, категорията до 75%, което трябва да се отпразнува. Това е повод за празнуване и това означава, че ще ни трябват по-малко средства за тази категория. И не смятам, че трябва да се почесваме по главата и да се чудим как да похарчим тези пари. По-скоро трябва да мислим как разумно да направим това. Все още не смятам, че междинната декория е най-добрият начин за това. Смятам, че пограничните региони ще бъдат наистина положително настроени във връзка с новите тенденции в Европа и мисля, че много лесно ще можем да финансираме тези 7% от бюджета. Сега допълнителните критерии, допълнителните показатели. Да, съгласен съм. Съжалявам, че не помня имената на всички, които подигнаха този въпрос. Представителя на Комитета на регионите също коментира по този въпрос. Получих становище на Комитета на регионите, където не се вижда искане за междинна категория. Тук виждам, че се предлага обмисленето на въвеждането на нова междинна категория в новия доклад, където се изисква такава междинна категория – това е всъщност нещо ново. Нямаше го първоначално или поне беше изразено по различен начин. Много и ясно искам да заявя това. Така че това е дискусия, която не е приключила в нашата комисия и мисля, че и в Комитета на регионите тази дискусия не е приключила. Вероятно няма пълно споразумение по този въпрос, поне недостепен която вие подсказвате това днес. Така че това е всичко, което искам да кажа за междинната категория. Äh, Някои зададоха въпроса за макрорегионите. Аз, за разлика от господин Зимен, не смятам, че макрорегионите и метрополиите са достатъчно легитимни като партньори за програмите за финансиране. Имам сериозни съмнения в това отношение. Когато говорим за тези метрополи, метрополии, по този начин ще извършим дискриминация спрямо останалата част от страната. Така че, според мен, макрорегион е едно прагматично решение за постигане на функционални синергии. Господин Зимен Говори също за съфинансирането, развитието на партньорства. Идеята за включване на общинското ниво в е, новите партньорства, според мен е една много добра идея. Ще се радвам това да го има в измененията. Господин Алфонси, малко съм разтревожен, защото вие казахте, че съм много близък до вашата позиция и позицията на вашата партия, което ме кара да смятам, че нещо съм сбъркал. След това е, заплахите от е, страна на зелените, че ще внесат е, стотици изменения. Господа Шретер, Моля да ме извините за моя подход когато говорим за доклада, който аз съм изготвил. Преди това в е, нашата група имаше стратегия да отхвърляме всякакви изменения на зелените, независимо какво гласят. Това не е стратегията, която ще следваме този път, защото съм сигурен, че много от вашите предложения ще бъдат много добри. И съм сигурен, че ще ни позволят да стигнем до разумен компромис. Нека да спра до тук. С нетърпение очаквам по-нататъчно сътрудничество с вас по този въпрос. Председателят, много благодаря на Маркус. Наистина това беше един много добър дебат и единственото решение, което трябва да вземем е какъв да бъде срока за внасяне на изменения. Искам да ви информирам, че предлагаме 19 април, което е следващия вторник, 12 часа на обяд. И така 19 април. С това искам да приключа тази точка и минаваме послед... по последната точка по същество от дневния ред. Включване на принципа на равенство между половете в политиката на сближаване на Европейския съюз. Искам да напомня на всички. Всъщност искам да помоля всички колеги, съветници, асистенти, които излизат, да излязат тихо от залата и да започнат разговорите си отвън. Това ще ни даде възможност да започнем работа по следващата точка. И така, минаваме на следващата точка. Искам да информирам колегите, които остават залата, че наближаваме на момента, в който ще обсъждаме следващата правна рамка на политиката. И това е момента, в който искаме да говорим с експертите. Добрата практика, в политиката за сближаване и препоръките за бъдещата политика на сближаване. Разпространихме и документа, изготвен от Елизабет Шретер, нашето лице за контакт по въпроса за координиране на политиките за равенство между половете. Поканихме и трима експерти, които да представят своите виждания по координиране на политиката за равенство на половете с политиката за сближаване. Това са Брит Мари Сьодридберг Торстенсън, която отговаря за проекта WINET, съфинансиран от регионалната политика на Европа. Ева Руминска Зими от Варшавския институт по економика, бивш ръководител на програмата на ООН за равенство между половете и економика в е, Комисията за Европа на ООН, Поканихме също Ан Шарлота Калерстик от Европейската общност на практиката за интегриран подход за равно третиране на жените и мъжете. Искам да започна като поканя Брит Мари Зодерберг Торстенсън. Умоляваме колегите да бъдат кратки между 7 и 10 минути, за да имаме време и за дискусии. Брит Мари, имате думата. Eh, благодаря. Най-напред искам да благодаря на госпожа председателя на регионалната комисия за отправената към нас покана да представим а, е, проекта WinNet и идеите си е, за това как в бъдеще да се осигури равнопоставеност е, на двата пола е, в политиката по сближаване и в Европа 2020, 20, стратегията Европа 2020. Значи този проект започна като ресурсен център в Балтийския район Започнахме го на 1 януари 2010 година, като през 2011, в края на 2011, трябва да го приключим. Имаме е, страни участници сега от изтока, запада, севера и юга на Европа е, и съчетание от е, център за квалификация, центрове за квалификация на жени, жени центрове с по-богат опит и такива с по-беден опит. На ниво структурни фондове сме привлекли България и Полша, също така Финландия, Италия, Португалия и Швеция са участници. Швеция е водещ партньор в проекта. WinNet 8 като така средната част на страната в една малка община се намира управлението на проекта. Шотландия също участва. Има най-различни инициативи, в които участват ресурсните центрове за жените. Всъщност мисля, че прескочихме един диапозитив. No. Okay. А, значи нищо не сме прескочили. В такъв случай продължавам по това, което показвате. Целта на всички тези центрове е да се разшири участието на жените е, в пазара на труда, там където отраслите са доминирани от мъже, да се обменя опит е, за политиката и да се обменят най-добри примери от практиката е, в групата по WinNet 8, да се внедряват моделите от ресурсните центрове е, с ударение върху предприемачеството, иновацията, информационните и комуникационни технологии. Мисията и целта на WinNet 8, включително на ресурсните центрове, е, са както следва увеличаване на броя на жените е, участващи в економическия живот национално, регионално и местно ниво, създаване на нови постоянни работни места за жените чрез предприятия и собствена търговска дейност и разбира се да се повиши и влиянието на жените върху пазара на труда и обществото и да се осигури по-равнопоставено разпределение на економическите ресурси между мъжете и жените. Следващия позитив. Разбира се, Ако имате предвид е, разнообразието на участниците е, е, в нашия проект, давате си сметка и за разликите между национално, регионално и местно равнище, равнищата на които работите. Може да работите, да кажем, с училища, да провеждате разяснителни кампании кампании, за да стимулирате възприемането на нетрадиционни подходи към трудовата заетост. Може да работите с работодатели, там където има сегрегация в съответния економически отрасъл, може да работите по програми за започване на собствена стопанска дейност, да привличате жените иммигранти, младсинствените групи, жените над 40 годишна възраст, като им давате възможност да се трудят и да се ползват от най-различни услуги. Следващ диапозитив. Подходът ни е да създадем сила у жените, да им позволим да се ползват пряко от услуги и да посредничим за контакти между мрежите на жени, не само национално и на европейско ниво. Много е важно да се предприемат действия с положителна насоченост, така че да се гарантира равнопоставеното участие на жените в економическия живот. Мога да ви дам един практически принцип. Този модел съществувал доста години. Там е изграден ресурсен център за жените с ориентация към трудовата заетост и предприемачеството. Целта е да бъдат подпомагани жените чрез лично и групово обучение е, с цел повишаване на тяхната квалификация с оглед влизане или повторно влизане на пазара на труда като се дадат и допълнителни средства за създаване на работни места от 350 участващи жени, 143 си намериха работа, 63 създадоха собствени фирми. Освен това, оказана бе подкрепа на 7 женски кооперации, включително чрез разработване на техните бизнес планове. Ето друг пример от Швеция. Ресурсният център за жените тук е създаден още през 1995 година. Всъщност от тогава работим за равнопоставеността. Този ресурсен център в Швеция се финансира от държавата. Имаме публично финансиране за финансиране на ресурсните центрове на жените на национално, регионално и общинско равнище още от 2002 година. Шведската агенция за регионален растеж има отношение към програмите на ресурсните центрове. Имаме специално законодателство в тази връзка за осигуряване на равнопоставеност от 2007 до 2012 година т.е. 2010-2012 година, правителството е отпуснало 3,3 милиона евро ежегодно като основно финансиране и съфинансиране е, към средства, получени от Европейския фонд за регионално развитие и други програми. Целта е да се навлегне върху предприемачеството и иноваторството. Жените трябва да бъдат на пазара на труда, а, така че да може да се преодолее сегрегацията на половете. А, работим по линия на достъпността, а, осигуряване на необходимата инфраструктура за извършване на вашата дейност. Разбира се, други направления на дейност са през граничното сътрудничество и е, развитие на селските райони, е, което означава да се отчетат е, проблемите на заедостта и пазара на труда на ниво селски райони. Сега, ние в проекта WinNet 8 отправяме препоръки но от 14 до 16 септември е, ще имаме окончателна, е, заключителна е, конференция, където ще бъдат формулирани крайните ни препоръки и така ще очертаем политиката за следващата регионална програма. Сега препоръките ни са междинни създаваме общо европейска платформа за стимулиране на равенството между половете стимулираме е, определенето на приоритети е, при отпускането на бюджета, за да се гарантира участието на жените е, в пазара на труда, ползването от тяхна страна на информационни и комуникационни технологии, ползването на общи познания и споделяне на експертен опит в всички направления. Европейски социален фонд, Европейски фонд за регионално развитие, програмите за сътрудничество на регионите създаваме и показатели за оценка на резултатите. Мрежата WinNet 8 е създадена с цел тези препоръки да бъдат приложени на практика. И сега, окончателният ни извод. WinNet 8 е създал в държавите членки така привързаност към принципите на равнопоставеността на половете и е осигурил финансиране за резултатни положителни действия, стимулиране на предприемачеството, преодоляване на сегрегацията в трудовата заетост, като резултатите са, състоят в реална проблем, промяна регионален ръст и конкурентоспособност. Винаги нашата цел е именно това стимулиране на растежа и конкурентоспособността. Мисля, че можем да кажем, че ако има сегрегация, ако не участват жените на пазара на труда, Европейският съюз губи милиарди. Докато участието стимулира растежа, регионалната конкурентоспособност, Тоест, е, необходимо е да се инвестира е, в равнопоставеността на половете, тъй като това има пряко економическо значение. Благодаря. Много благодаря на Брит Мари. Сега, ако обича, Евромийска зимни. Много ви благодаря. Аз искам да поздравя комисията за това, че организира това изслушване където смятаме, че темата за интегрирания подход за равенството между половете е много важно за бъдещето на политиката за сближаване. Благодаря ви за възможността да споделя някой от свой опит и някои препръки на база на предишната работа в академичната общност и в ООН. Нека като начало да кажа това, което според мен е основното разминаване в политиката за сближаване и политиката равенство на половете. Това е основно социален въпрос по отношение на условията на живот, на изключването от социален и трудов живот. Така че много важен е въпросът за трудовата заетост, защото факторът за инициативност на жените остава много и извън, защото приоритетите в страните е, членки са конкурентоспособност е, и растеж. Затова въпросите на равенството на половете остава извън финансирането. Ако прочете петият доклад по економическо, социално и териториално сближаване, става ясно, че анализът на източниците на растеж, човешкия капитал, иновациите и конкурентоспособността нямат е, перспектива по отношение на половете. Това много ме изненадва, защото дори в частта за човешкия капитал не се говори за сегрегиран между половете подход. Да, наистина признава се ролята на жените в заетостта и ролята, която засяга економически растеж. Но когато се прави оценка на въздействието на социалните политики на сближаване по отношение на равни възможности, това се включва в социалната рамка, т.е. благосостоянието на гражданите, което е отново е изненадващо, защото наистина това има въздействие върху економическите резултати. Този подход е, подсилва общото възприятие, че равенство на половете е въпрос само на права на човека. Може да се зададе въпроса защо. Едната от причините за това е, че има едно възприятие, че Економиката е всъщност неутрална по отношение на половете. Това е от времето, когато от бащите на економиката са разработвали пазарни економики и институции, като Алдан Смит и други. И всъщност е, така е изглеждал света преди 200 години. Е, жените са били в кухнята или са е, били на неплатена работа, докато мъжете са били на работа и на важни позиции. На света вече се е променило но економистите и разработващите политиката не са забелязали, че равенството на половете е много важен въпрос от економическата политика и економическата наука като такава. И това е така, защото когато говорим за интегриран подход и липсата на такъв в политиката за сближаване, политиците и парламентаристите питат какво общо има равенство на половете за въпросите, които обсъждаме. Ние говорим за конкурентоспособност и растеж. И обикновено те го слагат в е, съвсем маргиналните части, маргиналните части на стратегическите документи и съответно разпределят финансирането по този начин. Ако Погледнем на това възприятие, всъщност равенството на половете представлява разход за бюджета в името на социалната справедливост. Разход, е, който повечето страни не са готови да поемат, имайки предвид е, момента бюджетните ограничения. Да разглеждам данните от 2000, 2006 година. Европейския социален фонд е похарчил само 7% от е, общите средства по интегриран подход на политиката за половете. Това включва и разходите за помирителни процедури в семейството и на работни места. Какво е положението днес? Ако днес разгледаме економическото положение на жените, това е наистина най-големият неизползван потенциал за економически растеж в Европа. Чувал съм и преди от колегите ми, които представят опита от Балтийска регион – но преди всичко това е основен източник на нова работна ръка. И това се приема от Европейската е, стратегия за заедост, с изключение на миграцията, разбира се. Но това, което реално липсва е частта на приноса на жените по отношение на качеството на приноса. Тоест, какво принася жената като многообразие на таланти, стилове на управление, приоритети е, в е, производствените модели на стоки и услуги и също по какъв начин се използват и потребяват дохода. Накратко бих казал, че жените като потребители, е, производители и вземащи решения ще помогнат на економиката да се приспособи за успешно конкуриране на световните пазари, но също и на регионалните пазари и на местно ниво. Мисля, че това е един от ключовите елементи. Има една шега, че ако Lehman е, Brothers бяха е, брати и сестри, тогава управлението на риска ще да бъде корено различно и нямаше да има такъв провал на системата. И мисля, че това наистина е, показва идеята. Още един пример. Когато жените имат мнозинство с университетско образование, в много страни това е към 60%, също време те вземат е, не повече от 20-30% от висшите позиции в економиката. Това е наистина едно, едно огромно прахосване е, вместо възвръщаемост в економиката. Така че това, което според мен е основния, е, основно предизвикателство в политиката за сближаване е интегриране на правилата на жените и гледната точка за равенство между полове в програмата след 2013 година с новото поколение на политиката за сближаване. Нека да споделя три основни практики от моя опит, които биха били полезни и които могат да бъдат е, приспособени към рамката и нивата на политиката на сближаване. Инициативата за организиране на летни училища по е, макроекономика за равенство между полове, това е инициатива на глобална мрежа, създадена от 1994 е, година за насърчаване на изследвания насочени към половете в економиката и разработване на е политиката. Предвидена е за разработващите политиката, неправителствени организации, изследователи. Пет глобални програми вече са осъществени. Сега през 2011 и 2012 имаме програми за макрорегиони, които са базирани в два академични института в Полша, Института по економика и в Истанбулски технически университет в Турция, където ще се организират такива летни училища за участници от тези макро този макрорегион, ако така мога да нарека тази група от държави членки, съседни страни и нови държави членки, както и някои от Кавказския регион. На второ място годишната платформа за обсъждане на приноса на жените към иновативната економика. Това е инициатива на Полската патентна служба, която с други патентни служби от района се обединиха и в сътрудничество с Световната организация за права на интелектуалната собственост в Женева. Мисля, че важна роля играе тук и регионалните инновационни центрове, които активно участват в тази платформа. Един от въпросите, който се обсъжда, например, е каква трябва да бъде дефиницията на иновация. Защото жените имат различно виждане за това как изглежда иновацията. Тази инициатива се финансира от Европе... Европейския структурен фонд като иновативна економическа програма. И накрая да спомена за конкуренцията за успех на жените на регионално ниво. Това е един подход отдолу нагоре в различни полски региони, които избират е, жени, успели в бизнеса, е, предприемачеството и социалната сфера. Сега, какви са заключенията и препоръките по отношение на кохезионната политика и нейния преглед? Мисля, че Европа не може да си позволи да губи потенциала на жените и съвременната економика не може да бъде изграждана чрез неутрални към половете политики. Второто ми заключение е, че пети доклад не предвижда адекватна програма, рамка за този процес. Дори представлява известна заплаха, че когато говорим за тематично съсредоточаване, което се застъпва от доклада, можем да изгубим аспекта на равенство между половете, което може да бъде много скъпо по отношение на програмата в областта на политиката. Така че прегледът, което е и третото заключение, прегледа на законодателната и финансова рамка за политиката на социално и териториално сближаване след 2013 година трябва да се използват за целите на интегриран подход към равенството на, полове, на половете в економическата част на тази политика. Смятам, че Европейския съюз се възприема като модел за стандарта и възможностите за равенство на половете. И наистина сега трябва да се поеме водещата роля за признаване на потенциала на жените и да се реагира адекватно на политическо ниво. И това изисква поне три неща, с които ще приключа. На първо място промяна на психологическата нагласа и концептуалната рамка, които дават възможност за свързване на равенството на половете с економиката. На второ място да се включи аспекта на равенство на полове в изпълнението и в процедурите за политиката на сближаване от следващото поколение, включително в преговорите, които ще се проведат. И на трето място, обедняване на повече жени в процеса на изпълнение на управленско ниво. Без този човешки фактор, мисля, че няма да осъществим тази идея. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Руминска Зимни. Искам да дам, да дам думата на Ан Шарлот Калерсик. Да, благодаря. Good afternoon. I'm here. Добър ден. Днес представлявам 12 държави членки които работят съвместно в мрежа за обучение по линия на Европейския социален фонд по въпросите на равнопоставеността на половете. Аз съм е, специалист по съдържанието на учебните програми ще ви запозная и с нашите познания за процеса на изпълнение на тези програми и ще ви запозная така с хипотезите, за които мислим за в бъдеще. Ще говоря както за Европейския фонд за регионално развитие, така и за Европейския социален фонд. От гледна точка на равнопоставеността на половете, между тях има доста сходства, въпреки че става дума за различни фондове. Сега, е, интелигентният растеж е, е, ясно разкрива взаимната допълняемост на двата фонда от гледна точка на равнопоставеността на половете. Показани с местата на хората в системите, тяхното значение за системите и отражението на системите върху хората. Е, равнопоставеността на е, половете може да допринесе е, за економически ръст на основата на новаторството, както и за създаване на по-справедливо общество равнопоставеността е много важна. Например, стоманодобива, хранително-вкусовата промишленост, мореплаването, производството на оптични влакна – тези, които желаят, разбира се, могат да получат копие от този допълнителен материал в последствие. Равнопоставеността на половете е, е не само правилен подход, но интелигентен подход по редица причини. Равнопоставеността на половете предполага учене, възприемане и промяна, независимо от политическата сфера, за която говорим за тази равнопоставеност се изисква да се посветите на тези усилия. Активно управление за постигане на успех, активно участие, познания, ресурси, ориентация и контрол. Също така, натрупаният от нас опит показва, че някой път губите поглед от целите поради е, твърде сложните процеси, е, които съществуват в Европейския съюз. За това не бива да изпускате от внимание червената нишка на равнопоставеността на половете. Това, което е записано в стратегията Европа 2020, ще е, премине и в националните програми за реформи, или поне трябва да премине. Трябва да се знае натрупаните доказателства за какво състояние е, говорят е, на е, фондовете на Европейския съюз. Мисля, че Европейският социален фонд е много важен за постигане на равенство между двата пола. Това трябва да бъде подчертано. Но, на основата на няколко оценки, преди всичко, изготвени от комисията, както и на основата на научните изследвания, се вижда, че и в държавите членки се прави е, се правят много усилия, много интересни усилия, но някакси няма връзка между тях. Има една празнота по отношение изпълнението на проектите. Това се признава на теория, но не винаги на практика. Някакси някои политики са неутрални от гледна точка на равнопоставеността на половете, например новаторската политика. Е, липсва механизъм за осигуряване на е, приемственост, на устойчивост, т.е. няма постоянни структури, които да са създадени, за да работят по въпросите на равнопоставеността. И е, за това е, голяма част от държавите членки, когато се дойде до проектно равнище, всъщност тези принципи ги прилагат чак на крайната фаза на проектите. Е, необходимо е комисията а, да продължи а, да определя като приоритет а, равнопоставеността на половете, защото това ще се отрази върху действията на държавите членки. По-обобщено, ясно е, че стратегията на Европейския съюз за равнопоставеност на половете все още не е съпроводена от бюджет и е, се разчита на структурните фондове за финансиране. В бюджета на Европейския съюз няма ред за равнопоставеността на половете. Европейските структурни фондове според сегашните правила не съдържат категорично изискване за прилагане на стратегията за равнопоставеност. Държавите членки могат да е, се придържат към някои от целите е, на тази равнопоставеност или въобще да не се придържат към тях. Сега по отношение на бъдещото развитие, в момента се намираме на решаващ кръстопът за бъдещото развитие на равнопоставеността и тук сме очертали две хипотези. Едната хипотеза възприема равнопоставеността като стратегическата част от сближаването в Европейския съюз и политиката свързана с растежа. Тук трябва е, в тази хипотеза да възприемаме равнопоставеността като нещо задължително, вътрешно логично, е, съпроводено с средства. И като интегрална цел. А втората хипотеза е, е равнопоставеността на половете да се възприема като нещо допълнително и факултативно, да няма задължение за спазване на тези изисквания, да няма вътрешна последователност да няма бюджет и е, да е, не се прилагат принципите. Това може да бъде дори контрапродуктивно. Е, така могат да се пропуснат много възможности, които биха довели до економически растеж. Бъдещето можем да повлияем като осигурим бюджет и уредба в полза на е, стратегията е, за равнопоставеност. За тази цел е необходимо да направим няколко елементарни стъпки. Сега, съжалявам, останалата част от е, моята презентация ще прочетете сами. Можете е, да е, посетите и нашата конференция за структурните фондове на 26 май в Брюксел. Ако проявете, проявявате интерес към повече подробности или посетете нашата веб страница www.gendereco.com и е, целият адрес е изписан. Ако може сега последния диапозитив да го покажете. Най-последния диапозитив. Да, това трябва да прочетете в последствие. Okay. Thank you for your attention. благодаря ви за вниманието. Ето тук може да прочетете за нашата конференция gendercop.com наклонена черта Newfunding. Много ви благодаря. Сега давам думата на Микел Ландебасо, ръководител на отдел за тематична координация и иновации към Генерална дирекция регионална политика на Европейската комисия. Много ви благодаря, господин председател. Бях помолен да помисля и да реагира на изложенията, направени от е, трите оратора, отлични оратори. Това се надявам да направя и след това накратко да ви разкажа какво правим ние в тази област. Първото, което ще кажа от това, което чух, е, че освен, че основно право, основна ценност на Европейския съюз и приоритетна хоризонтална цел на Фонда за европейско регионално развитие, структурните фондове, както е посочено в е, член 16 на общия регламент. Въпросът е дали интегрирания подход към равенство на половете е свързано с е, регионалният или а, е, насоченият подход, свързано ли, с свързано ли с економическото развитие, така както го разглеждаме в структурите фондове. Нашият отговор на тези два въпроса е очевидно да. Нека да реагираме и на базването на чутото от Брит Мари и Ан Шарлот. На първо място искам да кажа, че интегрираният подход по половете не е сляпо по отношение на пространството и наистина има определен фокус в това отношение. Нека да взема предвид едно скорошно проучване, което сме обсъждали с държавите членки по отношение на регионалните измерения на тази политика. Очевидно се вижда, че разликите между мъжете и жени предприемачи са много големи в е, напредналите региони и по-малко напредналите региони. В напредналите региони различията по отношение на предприемачество между мъже и жени са много по-малки и те се базират основно на две критични променливи. Времето, което жените използват за семейството и броят е, на служителите и работните, които имат. Много по-висок е при жените, е, персонала, който наемат е, жени. За останалите променливи, това имаше значение в е, по-малко напредналите региони и това е един важен факт. Следващото идва от опита на WinNet, който се финансира от Фонда за регионално развитие. Тези ресурсни центрове за жени, както Брит Мари обясни, е много важно да имате един холистичен подход на базата на потребностите в тази сфера. И тук отново регионалното измерение на този подход е особено важен. Така че не само поради тези причини, от гледна точка на предприемачеството, а и на базата на поручванията, които се публикуват и се използват от нашите колеги, ние виждаме, че селските райони в които ако искаме да запазим економическата активност и населението, ще трябва да насърчаваме работни места за жените, които живеят в тези региони. И това е много важна задача за Европейския фонд за регионално развитие, която ние подкрепяме. Другите размисли, които искам да споделя с вас, са е във връзка са за връзката между стратегията 2020 и економическото значение на интегрирания подход към равенство на полове. Ние бихме казали, че тази цел 75% на стратегията Европа 2020 това определение е свързано с равенството на половете, защото статистиката посочва, че ако искаме да постигнем, трябва да се повиши участието на жените в трудовия пазар от сегашните 62-63% до много по-значителни равнища. Защо това е въпрос свързан с половете? Защото ако разгледаме статистическите данни, последните данни от Евростат, ще видим, че участието на жените в пазара на труда е неизменно свързано с броя на децата, който имат. И това е обратна връзка по отношение на мъжете. Така че, ако искате да повишите участието на жените на пазара на труда, трябва да се направи нещо, за да се намери начин за помирение между професионалния и семейния живот. И имам предвид аргументи от проучването, което цитирах преди малко. Това означава, например, че осигуряването на детски заведения, не като изолация, като част от стратегията, е нещо, което ще бъде наистина много важно, ако искаме да повишим нивото на участие на жените в пазара на труда и да постигнем целите на стратегията 2020. Днес финансираме заведения за грижи за деца с повече от 550 е, милиона евро от Фонда за регионално развитие. Тук има не само финансов елемент, а и както полския колега каза, в преговорите в миналото по оперативните програми в редица страни и ще цитирам Испания в този случай детските заведения бяха посочени като определени от Лисабон и инвестиции или разходи. Това беше особено важно. Не беше такъв случай в другите страни, защото много добре разбирахме и комисията и държавите членки, че нещо трябва да се направи по този въпрос, за да се помири семейния живот с перспективите за професионална кариера. Тази амбиция на националните програми за реформа в стратегическата рамка на Испания не бе постигната. Да, детски заведения добре, но много е важно също и жените да навлязат предприемачеството. За разлика от статистическите данни днес не можем да направим разграничение колко от половината милиард евро, които инвестирахме в самонеемане и в стартиране на собствен бизнес, са стигнали до жени. Знаем обаче, че, в, е, че имаме редица много добри примери. И това е друга една причина – заради която е, връчихме е, нашата главна награда миналата година на един много интересен шведски проект, който насърчава предприемачеството сред жените. Компании на жени в Швеция, които се занимават също и с интегриране на жени чрез микрокредити на маргализирани групи или на жени от различни различен етнически происход. И това е свързано точно с ресурсните центрове за жени, които посочи Брит Мари. И така, какво правим ние и какво може да бъде направено допълнително? Нека преди всичко да ви напомня, че комисията има споделена отговорност в тази област, което означава, че не искаме да направим повече в тази сфера искаме от държавите членки да получим три неща. Първото е осведоменост за значението, за възможностите, за потребностите да се инвестира в сфери, които ние насърчаваме за интегриран подход за равенство между половете. На второ място политическата воля. Трябва да се направят трудни избори по отношение на разпределението на обществените средства и трябва да се и избере това като един основен интерес, като приоритет. И на трето място, нещо върху което се съобщаваме в комисията заради системата на споделено отговорност за управление, е точно как да направим това. И в този въпрос, как насърчаването на осведоменост, разпространението на добри практики, мрежи и примери е нещо върху което се разучаваме. Така че нека съвсем накратко да разгледам някои неща, които биха могли да ви, бъдат интересни, за да ви дадат идея какво се опитваме да постигнем. На първо място имаме работна група на високо ниво за координиране на политиките за равенството на половете. От няколко години работи тя. И това е мястото, където подканваме държавите членки да дойдат, да споделят опита си, да видят какво комисията може да предложи за това как да се правят нещата, как разумно да се инвестира в тази сфера. И това никак не е лесно. Всеки е съгласен с общата декларация, така както виждаме от предложенията, но как точно да се направи това на практика? А по интегрирания подход за равенството на полове, нека да ви напомня, че това е от член 16 на регламента, как да се насърчават равни възможности и се започва от проектирането на програмата – до определенето на проекти и критерии. Важно е да се подберат добрите проекти в конкретна програма и да се стигне до крайния етап, което е проследяване и оценка. И това всичко е много трудно. В тази работна група на високо ниво, която ежегодно се организира, се опитваме да обменим добри практики, да утвърдим платформа на практика, от които държавите членки да се учат. До 18 март бе последното заседание и там имахме възможност да изслушаме двама колеги, двамата колеги, които са днес тук. разпространяваме знанията, като, които получаваме от собствените си оценки. През последните две години разпространихме знанията от оценката, която извършихме от 2006 и 2007 година. Колегите от Европейския социален фонд също разпространиха резултатите от своята оценка с държавите членки. И ние също предварително също е, разпространихме информацията по член 16. На тези заседания ние представяме примери на добра практика и комисията последния път е, предприе инициативата да се хармонизират представянето на фишове за най-добри проекти от различните държави членки. Ще спомена само някои от тях, които свършиха много добра работа. Знаем, че Испания, Полша, Финландия и Португалия в момента извършват национална оценка на координацията на политиките за равенство на половете. Тази работна група на високо ниво се опитва да предостави възможност за споделяне на този опит. Нека да ви напомня, че това, което ние знаем, е това, което държавите членки ни казват и това, което ние сами проучваме от комисията – Държавите членки в е, общия регламент е, са получили покана да дефинират чрез е, член 66.2 в своите статистически данни, в своите показатели, когато е възможно, точно такъв е текста, да разграничават статистическите данни по полове. Това е изискване. За жалост обаче, не във всички инвестиции, не във всички държави това се прави. Но, отново, групата на високо ниво по координиране на политиките за равенство на половете разпространяват най-добрите практики. Опитваме се в нашите инструменти за разпространяване информация, като вебсайта. Даваме информация, даваме платформа на най-добрите експерти и през последните две години дава възможност за използване на техническа помощ за държавите членки за създаване на пътуващи платформи, защото в различните държави положението е различно. И много случаи, когато се използват нашите системи, държавите членки създават национална платформа, където често се провеждат заседания за оценка на състоянието по отношение на равенството на половете. На тези места се канят и регионите, заедно с националните правителства, с институтите за жените, които редовно да се срещат, да видят как нещата могат да бъдат направени по-добре, как може да се превърнат в реалност тези като цяло добри намерения, които споменаваме в регламента. В заключение, ако ми позволите, Бих казал, че от трите неща, които са споменати тук за промяната в е, психологическата нагласа, включване в изпълнението на равенството между половете и включване на жените в е, вземане на решения и издигането им на такива позиции, ние правим всичко възможно, може би недостатъчно, чрез инструментите, които посочих. Нещо, което според мен е много важно – По отношение на тематичната концентрация, не смятам, че има някакво противоречие. Противоречие между тематична концентрация и интегриран подход към равенство между половете, което всъщност трябва да бъде хоризонтална тема за всички инвестиции, а не някаква отделна тема. Например, на последното заседание на групата на е, високо равно е, ниво беше даден чудесен пример как перспективата на равенството на половете бе включено в изграждането на метро. Преди бяха представени подобни неща за професионална и социална инфраструктура от всички държави членки. Така че смятаме, че това е женски принцип, който може да бъде включен успоредно на тематична концентрация което да повиши ефективното използване на фондовете. Това е наша цел. И смятаме, че на практика съществуват неща, това, средства това да се направи. Благодаря ви. Надявам се, че успях да отговоря на някои ваши въпроси. Okay, thank you very much. Благодаря. Господин Алан Дебазо. Сега искам да дам думата на членовете на комисията. Най-напред е, госпожа Елизабет Шредерт. Ähm, äh, Благодаря, господин председател. Е Благодаря за това, че направихте необходимото тази точка е, да заеме подобаващо място в дневния ред, макар интересът е, да не прелива. Точката е много важна, а и доста работа остава да бъде свършена. Това е, съвсем ясно се открои от, при различните изказвания. Не правим достатъчно. Ясно стана, че хоризонталната а, клауза, а, която липсва от проектите на комисията, ни е необходима. Ние много се борихме за нея, много се борихме а, за това равенството на половете да бъде задължително вписвано като клауза в различните актове. Много тежка беше борбата в съвета, но явно тази клауза не е достатъчна. Много се радвам, че чрез групата на високо равнище комисията е създала необходимия механизъм и е позволява на държавите членки да се получават взаимно от най-добрите примери от своята практика. Аз съм участвала в две прояви, където се разискваха пространно такива примери. И е, финансирането идваше участие от проектите, за които чухме. Мисля, че това ясно показва, значението на работата. Въпросът сега е какво ще правим от тук нататък? Тук групата на високо равнище е задала примери по ключовите въпроси. Аз лично съм се запознала с някои от документите на тази група на високо равнище и мисля, че хоризонталната клауза е много важна. Трябва всички да се отнасят еднакво сериозно към нея. Комисията би трябвало да се отнася по-сериозно. Не би трябвало а, да се допуска изпълнение на програми, при които изначалната позиция ми, като се стигне до практическото осъществяване, тогава ще мислим за равенството на половете, след което накрая не се прави нищо. В германската програма е, имаше едно изречение горе-долу е, в следния смисъл. Ähm, комисията спомена Испания. Там е, в управителния орган е сформирано е, звено, работна група за равенство на половете. И тези принципи се прилагат не само в европейските програми, но и в националните програми. Мисля, че е, от това следва да се получим. Направила съм тук едно резюме от работата, която съм извършила за комисията. От това резюме се вижда, че е възможно да се разработят упростени и ефтини инструменти, ако се отнасяме сериозно към задачата. Както и от изложението на комисията става ясно, възможно е да се постигне резултат. Разбира се, комисията може да каже, е, няма да допуснем да се правят анализи, ако те не са подкрепени с статистически данни за участието на представители на различните полове. Някой път обаче комисията не спазва тази хоризонтална клауза и това е много ясно изискване, закрепено в точка 5. Мисля си, например, за е, тази работна група за равнопоставеността на половете. Там се анализират ползите от подхода. Доста държави членки обаче са на мнение, че е, тази тематика следва да се разисква в рамките на Европейския социален фонд, а не Европейския фонд за регионално развитие. И затова много ми допадна полското изложение, в което бе очертана икономическата економическата полза от е, подкрепата на жените и економическата полза от специфичното участие на жените в економическия живот. И, има един пример, който получих наскоро и мога да го изпратя на всички, които проявяват интерес. Там в табличен вид са сравнени резултатите и последиците от наличието и липсата на равнопоставеност на половете. Което означава, че е, можете реално да постигнете ефект чрез привличане на жените. В, бон, в Бремен, например, е, беше е, разработен бонус, който се дава на тези, които привличат жените на работа. Анализът в Бремен разкри и наличието на един фундаментален проблем в Германия. Не само липсата на детски заведения, а ключов въпрос – който макар и ключов не е получил необходимото внимание, а именно сегментирането на пазара на труда. Жените вършат само около 90 различни вида работа и често не получават необходимото възнаграждение за това, което има пряка връзка с бедността сред жените. Това много ясно се открои в анализа на примера от Бремен. Изложила съм всички тези точки в резюме, посочила съм а, примерите и сега необходимо е да а, се позовем, да се опрем върху тези прекрасни проучвания. Мисля, че те трябва да бъдат и разпространени, а, защото изложенията, които чухме днес, бяха с прекрасно качество. Смятам, че това е основното, което следва да запомним от днешното изслушване. Има пряка економическа полза. Тя се доказва от анализа и на комисията, и от анализа извършен другаде. И комисията трябва в предложенията си да възприеме тези изводи, а парламентът да е достатъчно смел и да каже да, в регламент проекта ще бъде включена клауза за равнопоставеност на половете, така че преследването на тази равнопоставеност да се превръщ, превърне в задължение за държавите членки. И от това да се обослови техническата помощ, да започнем обучение на администрациите, да започне пътя към напредъка в държавите членки още сега. Техническа помощ 100% означава че трябва да имам политическа воля. Не друго, политическа воля. Надяваме се, че това, което прави работната група, е, ще повлияе работата е, в съвета, е, че ще успеем да договорим по-добра редакция, редакция, която ще ни отведе до успех. Искам сега да се спра на нещо, което излезе в работата на а, тази група, а, допълнителната полза, то бе засегнато и в изложенията, които чухме. Европейският съюз, чрез използване на регламента, е стимулирало държавите членки да сформират органи за равнопоставеност на половете и да събират статистически данни, е, дезагрегирани по е, полова принадлежност. Тоест, тук се е постигнал мултиплициращ ефект – чрез който е, се помага на жените да излязат от състоянието на безработица и бедност. На това трябва да стъпим. Тук има истинска европейска допълнителна полза и е, има смисъл да се държим твърдо за тези постижения, категорично за тези постижения, защото така е, предписанията на стратегията Европа 2020 могат да бъдат е, изпълнени много по-лесно, без да се разходват е, много средства. Необходимо е само обучение на администрацията и извън това е единствено политическа воля. Благодаря, господин Шон Кели. Много ви благодаря. Ще бъда относително кратък. Преди всичко, изцяло съм съгласен с цялата тази концепция за принципа на равенство между половете и включването му в всички политики. Ако искаме да постигнем целите на Европа 2020 ако искаме Европа да бъде конкурентоспособна, трябва да използваме потенциала на всичките ни ресурси, както като природни, така и човешки ресурси, което означава и мъже и жени. Ако не, няма да можем да бъдем конкурентоспособни и да постигнем целите. Така че трябва да областим жените повече, особено в области, в които те се чувстват по-добре. И това е много важен въпрос говорим за равенство на половете в е, всяка една работа, което според мен не е толкова смислено. По-важно е те да бъдат овластени в е, области, където те могат да направят е, много по-голям принос и се чувстват добре. Не знае колко жени ще искат, например, да работят в строителството, да управляват кран или да карат камион или да използват лопатата. Има други области, в които има сериозен недостатък особено в бизнеса и предприемачеството. Споменахте и Lehman Brothers, което е много вярно, защото липсата на жени в е, управителните съвети на бизнеса е един много сериозен недостатък. Виждам това и в Ирландия. Ако нямахме толкова доминирани от мъже бордо в финансовия сектор, нямаше да сме в е, бедата, в която сме сега. Така че трябва да се положат много усилия е, да се включат жени на позиции, от където се взимат решения, както и в предприемачеството. С нощи бе връчена наградата за иновации в Ирландия на жена, която стартира бизнес и постигна много голям успех. Това е пример, който може да се последва в Европа. Съгласен съм, че трябва да се търсят възможности за обмен на опит и най-добри практики. Също така и в политиката. Наблягаме на този факт и виждаме, че в Европейския парламент има много жени. В противен случай, надали на въпроса ще се да се обърне толкова голямо значение. Това е нещо, на което трябва да се обърне е, внимание на всяко едно ниво, на регионално, държава членка и Европейски съюз. Така ще стигнем до едно общество, в което жените ще представляват част от цялостния спектър на труда и по този начин ще постигнем целите на стратегията 2020 година и добре функционираща Европа с равенство между половете. Благодаря. Благодаря ви. Госпожа Лукашевска. Е, е, е, много благодаря. Аз също съм много доволна от провежданата дискусия, тъй като въпросът вълнува всички ни, мнозина всъщност в държавите членки. Споделям повечето от изказаните мнения, а именно, че жените не са представени в достатъчна степен на пазара на труда, че техният потенциал не се експлуатира, ако позволите, в достатъчна степен. Следователно, бих могла да дам и един пример с промените през последните 15 години. Къде се коренят всъщност проблемите? Защо жените не са представени в достатъчна степен? степен на пазара на труда, когато присъствието им в университетите е определено осезаемо, дори надвишава това на мъжете. Защо има повече жени в факултетите по филология, не в факултетите за бизнес администрация, например, може би това обяснява следващото неравенство. Разбира се, не навсякъде положението е еднакво разлики има в някои региони и в селските региони. Не на последно място, това се дължи и на недостатъчно доброто съчетаване на семейен живот и професионална кариера. Какво да правим с децата си, когато и двамата, и мъжът, и жената работим? И тук е мястото на работодателя. Разбира се, семейният живот, семейното планиране никога не биват формулирани като въпрос в пряк текст от работодателя към мъжа заплащането, трудовото възнаграждение и то е неравно, въпреки че полагания труд е равен. Какво искам да кажа? Искам да кажа, че има нужда от социално осъзнаване на въпроса. Без такова едно широко знаване от страна на гражданството до никъде няма да стигнем в желанието си да засилим социалната роля на жените и тяхното присъствие на пазара на труда. Друг един пример позволете. Пример, който незнайно защо днес не бе цитиран, а именно взаимопомощта между жените. Често самите жени споделят с мен, че те предпочитат да работят на работното си място, да имат вземане-даване с мъже, а не с жени. И това няма как да не се отрази на подбора на персонал, ако в изпитната комисия или в комисията за наемане на работа има жени, а не мъже и обратното. Статистиките ако ги имаше, със сигурност щяха да бъдат убедително а, доказателство в а, тази посока. Очевидно е, че жените имат потенциал, който не се използва в достатъчна степен. Ако има повече ангажимент от страна на политиците, то тогава бихме могли да очакваме реална промяна. Разбира се, има различни проекти и само най-добрите трябва да бъдат е, финансирани от европейски източници. Но това ме навежда на мисълта, че, както каза госпожа Шриотер, би могла да се дава специална бонификация на тези проекти, които се вписват в е, този подход за равенство между мъжете и жените. Благодаря. Фрау Констанца. Благодаря, господин председателю. Мога само да повторя това, което каза госпожа Елизабет Штретер. Вижте, в парламента съм от 20 години. И не мисля, че толкова много се е променило през този период. Говорим за политиката за равнопоставеност на половете от доста години, е, говорим е, за това в регионалната комисия, в комисията за равни шансове на жените и когато се дойде до гласуване, печели мнозинството. Тук се обръщам към комисията. Трябва да се борим много сериозно, за да влезе хоризонтално този аспект на равенство на половете в политиката за сближаването. Аз участвах в изработването на стратегическите насоки. Успяхме да накараме мнозинството да подкрепи компетентността на комисията да отхвърли предложение за програма, ако този проект не се отчита в достатъчно е, степен е, равенството на половете. Разбираме, че нещата е, добре вървят в Испания, но не чухме е, къде не вървят добре. Вие вземате само положителни примери. Бих е, казала, че в Германия изобщо не дават резултат подобни инициативи и, не, и, и аз искам да знам къде другаде също не дават резултат. През 2013 година ще се опитаме същото да направим. През 2015-2016 отново ще се връщаме назад и ще провеждаме същите разисквания. Има хора, които отговорно се отнасят към равнопоставеността на двата пола, но това не е достатъчно. Длъжни сме да положим усилия, в противен случай промяна няма да има. И именно тук се вписва ролята на комисията. Тя не само трябва да измисля красиви думи, а чисто и просто да може категорично да казва не. Това не се одобрява, защото този аспект липсва. Благодаря ви. За съжаление, нямам много време. Мога да дам на експертите само две минути, може би само един от тях да се изкаже. Ако желаете да направите кратко обобщение или коментар. Съгласна съм с всички ви. Мисля, че наистина е много важно да съществува сериозно отношение към вписването на равнопоставеността на половете в дейността на различните фондове. Този за регионално развитие, този, е, който наричаме Европейски социален фонд, за да се изравнят условията в 27-те държави членки. Сега е времето да се действа. Е, за това и работим в, в проекта WinNet 8. 20 години е, обсъждахме, обсъдили сме достатъчно. Ние сме на ваша страна, можем да ви подкрепим като ваши експерти. Да, заповядайте. Напълно споделям казаното. Мисля, че наистина сега е моментът, когато се преразглежда политиката по сближаване и се разисква нейното изпълнение за периода след 2013 година, да включим официално подобна клауза в процеса и да осигурим механизма за нейното спазване. На преговорната маса трябва ясно да застъпим позициите си. Какво желаем да постигнем в този процес? Winnet, групата за равнопоставеност на половете са работили достатъчно. Мисля, че е време вече да се съобразим с техните препоръки. Благодаря. От името на нашата комисия искам да благодаря на всички ви за извънредно интересните ви изказвания. Благодаря. Драги колеги, преминаваме към последната точка от дневния ред – разни. Ще ви уведомя, че политическите координатори взеха решение за разпределение на доклади и становища. Становището за мобилизиране на Европейския фонд за солидарност за наводненията в Словения, Харватия и така нататък през 2010 година е разпределено. Също така за бюджета е, е, е изпратено е, писмо. За процеса на взаимна оценка е, на процесите по директивата за услугите, е, групите ще е, уведомят секретарията до края на седмицата дали проявяват интерес. Има предложение на зелените за стратегията на Европейския съюз за Средиземноморието. След разискване се видя, че няма консенсус и за това зелените ще преформулират за следващото заседание за, е, предложението си. Предложението на НП за е, най-отдалечените региони е, и обществените поръчки е, ще бъде разисквано от координаторите. Социалистите казаха, че на следващото заседание също ще внесат проект. Тези групи ще внесат предложенията си в секретарията, е, като целта ще бъде да се приеме решение на следващото заседание. Законодателният пакет за политиката за сближаване след 2013 година решение е, ще бъде взето следващата седмица. Следващото заседание на координаторите ще бъде проведено на 9 май, ако правилно чухме, в 19 часа в Страсбург. Заседанието се закрива.